Добро утро, дами и господа. Чудесно е, че сте тук. Today, um, I have a duty to replace uh, Miss Кресле. Ще замествам госпожа Кресле. Надявам се да ми простите. Ако направя грешки, при председателстването на заседанието. И така най-напред имаме превод във всички релевантни работни езици. Трябва да следя за времето за изказване и трябва да ви напомня, че не бива да правите политически некоректни изказвания, само коректни такива, защото ни предават по интернет. Надявам, никой няма нищо против приемането на дневния ред. Освен това, по първия, първата точка от дневния ред Нямаме докладче, господин Кон. Той явно е блокиран в метрото, и има проблем с метрото, но той би трябвало да пристигне всяка минута. И така, ще започнем с трета точка. Най-напред искам да дам думата на господин Росо. Виждам го, той е тук. Трябва да ви помоля да се ограничите в 5 до 7 или 8 минути. Когато видите господин Кон, да знаете, че времето ви е свършило. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми депутати на Комисията от бюджетен контрол, госпожо Върховен представител по външната политика. Аз представям, ще представя днес глава 10 на годишния доклад, а именно оценката на разходите на външната служба. Оценката на Сметната палата за 2017 година е положителна. Няма съществени грешки идентифицирахме нивото на грешка на 0,5%. Тази оценка се основава на извадка от 55 транзакции, от които 4 са свързани с Европейската външна служба. Видяхме, че една от транзакциите в нея има несъществено ниво на грешки. Няма писмен но споразумение за сътрудничество с съответните страни други нередности не бяха открити. Освен това оценихме и последващите действия за общите препоръки, направени през 2014 година в нашия годишен доклад. Видяхме, че нашите препоръки за семейните надбавки и заплатите са уважени и изпълнени. Нямаме други препоръки към външната служба. Уважаеми депутати, с това приключвам моята презентация. Оставам на ваше разположение за допълнителни въпроси. Благодаря. А сега искам да дам думата на върховния представител искам да ви кажа, че много оценяваме факта, че присъствате на днешното заседание, въпреки вашата много, вашия много натоварен дневен ред. Интересно е да чуем как се справяте с бюджетните ограничения. Благодаря. Аз ще се опитам да използвам възможно най-добре времето. Разбирам, че господин Кон не е тук и ще се опитам в негово отсъствие да представя бюджета, управлението. Много е хубаво, че, че Марко Девита и господин Шмидт са тук. Те ще могат да ми помогнат при отговора на технически въпроси, ако има такива. Това е добро, добра възможност да погледнем перспективите на нашата служба, начина по който може да работим по-добре. Благодаря за вашето присъствие, благодаря на, на колегите, които не присъстват, но изпратиха своите коментари в писмен вид. Искам да ви благодаря <clears throat> и за чудесното сътрудничество през последната година, защото това укрепи Европейската служба за външна дейност това е нашето последно освобождаване от отговорност, преди да имаме нов парламент и нов представител, върховен представител. Европейската външна политика стана по-уравновесена, имаше големи предизвикателства, но това се случи благодарение на отдадеността на всички сътрудници, както в Брюксел, така и по света. Вие знаете, Европейският съюз има мрежа от дипломатически представителства по света. Благодаря и за междуинституционалното сътрудничество. Парламентът и неговите комисии бяха част от нашата работа както по отношение на управлението на нашата служба, така и по отношение на ориентирането на нашата политика и работата с дипломатическите ни представителства. Благодаря отново на парламента. Господин Расо, Росо засегна въпроса, че е, външната служба трябваше да се справя с ограничени бюджети е, и това ние успяхме да направим благодарение на сътрудничеството с парламента. Светът е, се развива по много сложен начин, затова е много важно да участваме в една глобална политика, която да не се основава на, на конкуренция, а по-скоро на сътрудничество и уважаване на международното право. Е, много от колегите, много от хората смятат, че трябва е, да се ориентираме по принципа, ако аз печеля, вие ще загубите и обратно и това би трябвало да е ам, да е принципа на нашата дейност, но това не е така, защото това е перфектната рецепта за конфликти. Ние се опитваме да посредничим при всички конфликти. А, ние смятаме, че ако нашите съседи са слаби и ние сме слаби, ако те са силни и ние сме силни. Въпросите с миграцията трябва да се решат в сътрудничество с нашите партньори. Нашите партньори искат все повече надежност, когато работят с Европейския съюз. Европейския съюз се възприема като надежден партньор и като сила. През последните месеци видях, че тази сила и влияние на Европейския съюз нараства, било то в областта на устойчивото развитие, климатичните промени и други области. Нашите партньори виждат, че нашите инвестиции създават устойчивост, заетост и все повече партньори търсят нашето сътрудничество в областта на сигурността. Те виждат добавената стойност в областта на сигурността чрез сътрудничеството с Европейския съюз. Твърдата сила е, е важна, но тя никога не предотвратява кризи. Ние продължаваме да работим в областта на е, сигурността на економическото възстановяване, посредничеството. Ние сме честен посредник при установяването и намира и помиряването след конфликти. Аз винаги съм се опитвала да говоря с всички страни по конфликтите, дори и с най-трудните партньори. Това е изключително важно. Светът се променя, европейската външна политика също се променя и благодаря за вашата подкрепа в тази насока. Искам да спомена две неща. Миналата седмица вие подкрепихте с мнозинство подкрепата за ОНРВА, Агенцията за палестинските беженци. Това не е само демонстрация за практическа подкрепа в момент на нужда. Това показва, че ние всички разбираме, че тази подкрепа е нужна. Това не е просто алтруистична подкрепа. Това е в интерес на европейците, защото инвестиции в училище за децата е най-добрият начин да се предотврати радикализацията, отчаянието и дестабилизацията по време на конфликти. Благодаря и за още нещо. Вашата подкрепа за стратегическите комуникации. С вашата подкрепа можахме да укрепим 16 делегации и да финансираме подготвителни действия в областта на комуникацията. Знаете колко е важна комуникацията не само в национален контекст, в рамките на Европейския съюз, но също така и извън съюза, особено в контекста на европейските избори. Важно е и сътрудничеството с източното партньорство, с страните от източното партньорство. Тук стратегическата комуникация е изключително важна. Тя е важна в, на Балканите и в Близкия изток и Северна Африка. Бе организирана конференция по този повод, е, по повод на културното наследство и по повод на Балканите. Това бе все част от тази стратегия. Всичко това бе възможно благодарение на вашата подкрепа. Искам да благодаря и от името на нашите партньори. Те също оценяват вашата роля. Освен това беше това бяха някои от най-добрите моменти на сътрудничество през последната година. Аз никога не съм смятала, е, че е, процес, процедурата на освобождаване от отговорност е вид изпит за нас. Напротив, аз е, виждам тази процедура като символ на сътрудничество. Благодаря ви за доброто отношение, благодаря ви за вашите препоръки. Те са важни за нас, защото ние се опитваме да ги изпълняваме. И така с интерес очаквам вашите въпроси, но също така вашите коментари и препоръки, защото естествено трябва да се справим с един много ограничен бюджет. Ние трябва да се справим с един ограничен бюджет от 900 милиона евро. Е, имаме 140 делегации по света, някои от тях са разположени в много трудни части на света, много конфликтни региони. Ние не може да намалим нашата работа, но не може да увеличим бюджета, така че трябва да го използваме много, много разумно. Ето защо Сметната палата и вашата дейност са изключително важни за нас. Благодаря на господин Росо от Сметната палата, благодаря за положителния доклад и благодаря на докладчика господин Кон. Благодарение на вашето сътрудничество подобрихме работата си и се стремим към още по-добра работа на Европейската служба за външна дейност, както по отношение на постигане на по-високи резултати, така и на управление на нашия състав. Трябва да сме по-равнопоставени и по-ефективни. Например, заплащането за на всички сътрудници. Това бе една от вашите препоръки. 1,5 милиона евро се отдели за практиканти тази година. Тази програма бе рестру, преструктурирана. Бяха привлечени практиканти от университети, на които бяха дадени съответните заплати. Освен това, подобрихме половата равнопоставеност в службата имаме добри резултати и ще продължим да се стремим към още по-добри такива. Ето, виждате, е, ние сме две жени, които много следим този дневен ред. Около 50 процента от нашия състав са жени. Е, през последните години имаме 9 жени от 17 високопоставени поста, които заемат тези високопоставени постове. Ние следваме пътната карта за екипите за бързо реагиране следи много внимателно този процес. Еднакви възможности за всички сътрудници и равнопоставен, половата равнопоставеност са инструмент за подобряване на нашата работа. Ние премахваме всички бариери, които пречат на квалифицирани мъже и жени да постигнат позициите, които заслужават. По подобен начин действаме и по отношение на възрастовите параметри в службата. Ние работим в посока на подобряване на политическата атмосфера. Опитвам се да бъда политически коректна. Разбирам задръстванията, аз съм от Рим, така че добре дошли на господин Ком. И така, е, за нас е много важно разнообразието, разнообразието на нашите сътрудници и възможностите, равните възможности за мъжете и жените да се развиват професионално. И се стараем също така да дадем и на хората на 60 годишна възраст и на младите хора да се развиват адекватно. Сега по отношение на качеството на нашата работа, ние тъкмо представихме пакет, който цели подобряването на качеството на работа. Тук се има предвид борбата срещу тормоза на работното място. И още нещо, свързано с персонала. Спомням си разговора миналата година за увеличаването на броя на командировани експерти. Това бе необходимо поради променящата се същност на нашата политика. Ако си помислите, че две трети от националните експерти са или военни, които са командировани, това означава 43% или това са хора, които работят в кризисни ситуации, т.е. 22% от тях работят в такива обстоятелства. Така че а, ние не може да работим без тях. Работим с такива хора, както по отношение на отбраната, така и по отношение на а, управление на кризи. И на нас не трябват тези експерти, които са командировани от държавите членки. Както казах, тяхната, техните знания са съществени за това да реагираме на политическите предизвикателства, свързани с сигурността, например. Имаме и експерти, които са командировани и в областта на стратегическата комуникация. Но последвахме вашата поръка за командировани и наци... експерти от държавите и в рамките на нашата служба. Миналата година говорихме и, в, и за подобряването на обществените поръчки в нашата служба. Ние последвахме и тази препоръка както за високостойностните, така и за нискостойностите обществени поръчки. Нашата цел е да подобрим ефективността на нашата служба. Миналата година Предприехме мерки за преразпределение на ресурсите, за идентифициране на допълнителни ресурси, които са включени в нашата бюджетна заявка. Ние се стараем да нямаме нови разходи, адаптираме се към променящата се среда, но по отношение на две области се споразумяхме, че имаме нужда от повече човешки ресурси. По тази точка говорихме много, а именно сигурността на нашите сътрудници – и инфраструктурата. Благодарение на вашата подкрепа успяхме да укрепим инфраструктурата на, на ретището на Брюксел и инфраструктурата на нашите делегации. Имаме конкретни резултати по отношение на регионалната, ре, регионалните структури от 35 е, офицери. Днес имаме 60 офицера по нашите делегации. Освен това, увеличихме радиокомуникационните съоръжения и други е, комуникационни съоръжения. Освен това, приложихме допълнителни процедури, свързани с сигурността. Това бе възможно благодарение на вас. Е, въпреки това, има нужда от допълнителни инвестиции. Зная, че някои от депутатите оцениха високо професионализма на нашите служители по време на техни мисии в трети страни. Знаете, че ситуацията в света не се подобрява по отношение на сигурността, а ние като Европейски съюз трябва да сме видими дори в региони, където сигурността е проблем. Сега за инфраструктурата. Препоръките от Сметната палата и от парламента бяха ясни, ние ги последвахме. Има съществен прогрес през 2017 година и през 2018 година. Това бе възможно благодарение на е, командировани и временно наети агенти – и служители. Подобрихме информационната си система. Това е особено важно за делегациите. Миналата година решихме да рационализираме присъствието си в Тихия океан. Приключихме, затворихме делегацията на Соломонските острови. Но отворихме делегация в Монголия и предстои отваряне на делегации в Ковейк, Панама и Туркменистан. Нашето присъствие в тези региони е много важно. Следващата година ще имаме нужда и от представителство в Обединеното кралство. Делегацията в Лондон ще покрива <clears throat> всички части на Обединеното кралство. Ще имаме и делегация в Ирак. По отношение на инфраструктурата работихме и по отношение на Брексит и британските служители, които работят за нас. Ние следваме политиката, че британските служители в външната служба ще могат да продължат да работят във външната служба, но британски граждани няма да могат да са служители в делегациите. Защото според Виенската конвенция служителите трябва да са от националността на държавите членки трябва да създадем специална служба, специален отдел за отношенията ни с Обединеното кралство. Това означава, че имаме нужда от допълнителни ресурси. За тази цел изискахме 6,9 милиона евро. Както споменах, следващия бюджет ще ориентиран към бъдещето. Зная, че става дума тук за освобождаване от отговорност, но нека поотправим поглед и към следващия бюджет за 7 години. Ще ни трябва 30% увеличение за външната политика тъй като външната политика покрива много области, които не е покривало до момента, свързани с миграцията, свързани с идеята за отбрана и сигурност. Това са ключови, релевантни области от нашата работа. Имаме много примери. Мога да говоря за економическата дипломация, от търговия до економически споразумения, но също така има и нови аспекти, като например културната дипломация. Така че нашите задачи се увеличават. Освен това, хората искат техните интереси и ценности да бъдат защитени. Ние виждаме, че заедно може да го сторим това. Нито една държава членка не би могла да го стори сама. Даже и големите държави членки са малки в глобален контекст, имайки предвид мултинационалните компании Китай и други големи сили. Така че трябва да използваме инвестиции в нашите налични инструменти. Трябва да защитим интересите на нашите граждани. Благодаря, господин председател. Мисля, че говорих достатъчно. Това, кое, за което говорих, е не само просто процедура, това е нашата работа. Естествено, нашата работа има винаги възможност за допълнителни подобрения и в този смисъл ще се радвам на вашите коментари и забележки. Председателят, благодаря ви. Вие използвахте много добре вашето, вашето време, заслужихте си ръкоплясканията. А сега, според нашето правило, трябва да дам думата на докладчика Радвам се, че той успешно преодоля битката с брюкселския транспорт. Благодаря, господин председател. Благодаря и за вашето търпение. Много съжалявам, че закъснях днес. Не е хубаво човек да закъснява всички да го чакат. Много съжалявам, ще продължа на немски. Благодаря на госпожа Върховния представител за нейното присъствие. Благодаря на генералната секретарка госпожа Шмидт и на госпожа Вита. Аз ще задам въпроси, които вече съм задавал. Зная, съзнавам, че на тези въпроси вече е отговорено, така че имайте, моля, разбиране. Две политически групи са много заети с други занимания, за това нашите редици са малко редки, т.е. това не е знак и сигнал към вашето присъствие. В един световен ред, който е маркиран от все нови предизвикателства, външната служба е също пре поставена пред големи предизвикателства. Тук имам предвид САЩ и други сили, които не споделят нашия подход към международната общност. Европейският съюз е един от последните застъпници на един многостранен международен ред. Е, затова Европейският съюз чрез Европейската служба за външна дейност трябва да запази своето лице в международен план. През 2017 е, година имаше развитие, което а, е, действително бе положително, е, най-вече по отношение на процедурата за възлагане на обществени поръчки. От години Сметната палата имаше критични бележки. Така че и обучението, и действията на администрацията в това отношение са много по-добри. Естествено, е, нещата е, не са лесни, но това, което се прави, може да бъде е, отчетено като добър резултат. Разходите на администрацията бяха намалени, най-вече по отношение на регионалните центрове в Европа. Предприемат се усилия в това отношение и естествено те трябва да бъдат синхронизирани. Развитието е в правилната посока. Комисията за бюджетен контрол се отнесе много сериозно към всичко това, естествено и го следи отблизо. Проектите за регионалните центрове е, могат да бъдат разширени и да обхванат и делегации в Европа. Какви са плановете на е, СВД в това отношение? Най-вече по отношение на е, помещенията, в които се намират регионалните центрове, дали ще се закупуват нови сгради или ще се взимат под найем. Междувременно можем да кажем, че СВД е много по-прозрачно, отколкото други институции. Разходите за пътуванията на върховния представител са посочени в леб страницата на службата съответно бяха подобрени и много а, други а, действия на службата в тази сфера по отношение на намаляване на административните пътни разходи и други. Сигурността на служителите би трябвало да бъде а, виш а, приоритет за нас, а, но има и предизвикателства, бюджетни ограничения – най-вече по отношение на е, сигурността на информационните технологии и други. Затова ще попитам къде точно липсват и за какво липсват бюджетни средства и доколко сигурни са е, и тези системите от гледна точка на кибератаките. Не на последно е, място стоят въпросите и с персонала. 80 е, работни места бяха е, съкратени е, през 2017 и за 2018 има такива планове. Въпросът ми е неограничените във времето постове, е, как ще се процедура с тях. Заболяванията не са повече, е, е, не са съществено нараснали, но все пак има известно нарастване от сравнение с 2015 година. Дали това не е свързано с натоварването на персонала? Това е въпросът ми. По въпрос 28. Жалко, че само 9 от 26 е, ръководители на делегации са е, е, отговарят на така, изискванията за квалификация, не трябва ли в това отношение да се е, възползваме от целия капацитет е, по отношение на експертизата в Европейския съюз? И още една нова тема. Предполагам, че на вас ви е ясно, че съществуват проблеми. Като млад баща си мисля, че бихме могли малко да повече внимание да обърнем на ролята на бащите в рамките на така, условията и живота на служителите в семейството. Хубаво би било, естествено, да се увеличи броя на мъжете, но това е тема, на която ще трябва да се спрем. 71 случая на тормоз не непременно сексуален, но във всеки случай тормоз на работното място. Трябва да проверим за какво става дума. Броят не е съвсем малък. Познати ли са тези случаи? Очевидно, след като са регистрирани и знаем бройката, те са известни и какво е предприето. И какъв е броя на хората, които се занимават така, с определени действия в това отношение? Става дума за доверени лица, 13, ако не се лъжа, общо. Хубаво би било във всяка делегация да има такъв човек. Темата Брексит накрая, която вие също засегнахте – Но още веднъж ще поставя въпроса за представителството в Лондон. Не разбрах много добре как ще се процедира по отношение на британските служители, които в бъдеще ще бъдат назначени в това представителство – и как тези допълнителни задачи на представителство на ЕСА в Лондон ще бъде свързано с плановете за съкръщения, които така и така вървят. И бюрата в Уелс и Шотландия, ние всички знаем, че Шотландия е тази част от Обединеното кралство, която съвсем ясно изрази е, вота си в референдума, хората е, пожелаха да останат в е, Европейския съюз. Те продължават да мислят проевропейски. Четиридесет и е броят на европейските граждани, само 15 хиляди са е, италианците в Шотландия, е, шотландци има и в Европа. Как точно ще се е, осъществява работата на бюрото в Шотландия? Бихте ли ни казали подробности в тази връзка? Хубаво е при всички положения да си дадем сметка, че междувременно СВД доказа своята съществена роля и своето значение и се укрепи и ние всички сме ви много благодарни и се надяваме, че и в бъдеще това развитие ще продължи. Благодаря. Thank you, Mr. Rapporteur. And now before I... Благодаря, господин докладчик. И преди да дам възможност и на членовете на комисията да зададат допълнителни въпроси, ще направя един коментар. Съжалявам, процедурен въпрос. Можем ли да чуем първо отговорите на госпожа Могерини на въпросите, които зададе докладчика и след това да направим коментарите? Да, мисля, че действително коментарът ви е уместен. Ще се съобразя с него, госпожа Могерини. Благодаря. Благодаря за вашата работа, за нашето взаимодействие с нашия екип. Е, доста бяха въпросите, ако не се лъжа, е, около 194, Така че е, благодаря за тези въпроси. Ние сме предоставили отговори на Европейския парламент, но сега ще се възползвам, за да допълня тези отговори. Много работа бе хвърлена по изпълнението на препоръките от миналата година. Естествено, че не можем да променим нещата от днес за утре, но се опитваме колкото е възможно по-бързо да спазваме, да изпълняваме препоръките на Сметната палата и продължаваме с усилията в това отношение. Ние знаем, че това е от полза за е, службата и за делегациите. Ще ми позволите, може би, да дам думата след това и на Олга, и на Джан Марко, за да могат да отговарят по-конкретно и по-детайлно на някои от въпросите. Аз е, лично не съм запозната в подробности с всичко. Е, след малко ще ми позволите, може би, да прехвърля на тях топката, но нека първо да кажа нещо по темата прозрачност. Това е изключително важна тема. Доволна съм, че има е, отчети за пътните разходи при моите пътувания, така както това прави и председателя на комисията и останалите комисари. Е, ние не можем е, да публикуваме абсолютно всичко, което е свързано с нашите заседания и с нашите пътувания и задачи. Това е част от естеството на нашата работа. Но защитаваме и определени интереси, включително и защитаваме и нашия персонал, защото е, в някои случаи се действа именно в една много чувствителна сфера и се е, осъществяват чувствителни операции, по които не можем да публикуваме информацията. Така че прозрачност, доколкото е възможно. Това е нашия стремеж и сега а, ще се опитам а, да кажа само няколко по-общи думи, а след това ще дам думата на моите колеги. Засилихме работата на място по отношение на регионалната сигурност, експертите за регионална сигурност и става дума не само за службите на делегациите, но изобщо за всички служби на е, европейските институции, които действат на място в отделните региони. Много важно е да фокусираме нещата върху сигурността по отношение на постоянно работещите в нашите служби на място – Опитваме се е, максимално рационално да използваме средствата в бюджета, е, които са отделени за е, сигурност, за безопасност. Нашите служители е, всъщност е, е, може да се каже, че работят най-много в е, места, е, в които е, съществува засилена опасност. Е, за хората. Така че е, междувременно можем да се похвалим с много по-високо ниво на безопасност за нашите служители. Е, аз и в експозето си казах, че трябва да се мобилизират допълнителни ресурси е, и британското посолство ще трябва да се съобрази именно с предоставянето на определени средства, за да осигурим безопасността на нашия персонал в една по-сложна ситуация. Най-често чувам оплаквания от служителите за това, че не няма достатъчно служители. Е, това мога да кажа по натоварването. Естествено, че е, имаме определени задължения във връзка с съкръщаването на персонално, е, които се опитваме да изпълняваме, но ясно е, че междувременно през последните години поради условията в света и поради разширените задачи е, на във връзка с отбраната, с е, външните действия, с е, защитата на интересите на Европейския съюз и натоварването на нашите служители е много по-голямо, отколкото в началото. Така че най-често чувам такива искания, че трябва да се увеличи броя на служителите. Натоварването невероятно много се увеличи и хората не достигат. Ръководителите на делегациите трябва да бъдат много добре подбрани с подходяща квалификация, с подходящо образование, с съответния опит. Това е първият приоритет за мен. На второ място, разширяване на разнообразието по отношение на националности, полове, езикови познания и умения и така нататък. В някои държави това е изключително важно, за да може да се осъществява и контакт с местните лица за контакт. Това са неща, които стоят ежедневно на дневен ред. Ние се стараем, естествено, при всички положения да отговаряме на високите изисквания към нас. Разнообразието, доколкото е възможно, е на лице. То се осигурява. Естествено, има и много посланици, които кандидатстват за подобни служби. Обикновено се ръководим от квалификацията, от образованието, от опита аз мятам, че повечето ръководители на делегации разполагат с опит на европейско равнище. Познават се европейските институции, цялата система, как точно се процедира на европейско равнище. Естествено, всичко това Работи се е, много с е, тези хора, за да се разшири тяхната квалификация. Как точно е, работят, как действат европейските институции, това е изключително важно да се познават добре, защото в крайна сметка до голяма степен до това се свежда работата на хората. Колеги от европейските институции или от държави членки, които са ни е, посочени от е, местните дипломатически служби като подходящи е, заемат подобни места. Родителския отпуск не само за майки, но и за бащи. Опитваме се да балансираме нещата. Започнахме да работим по тези въпроси, както казах, не само за жени, но и за мъже се отнася това право, аз съм убедена това естествено е въпрос, с който трябва да се занимае Европейския парламент, е, а и националните парламенти, но аз смятам, че е, е задължително да се е, осигури това право и на бащите да взимат отпуск за гледане на деца. Аз насърчавам мъжете в нашата служба да поемат своята част от задълженията в семейството, така че и техните съпруги да могат да продължат да се развиват професионално, без да се претоварват прекалено много. Да, опитвам се да бъда и реалист. Аз самата съм жена, която има деца. Е, естествено всичко това зависи и от традициите, от разбирането, е, от взаимоотношенията в семейството и така нататък. Може да се направи и без е, законови разпоредби и задължения, но хубаво би било и на парламентите на национално и европейско равнище да помислят по този въпрос. А сега по темата Еразъм, да, има много случаи. Много повече случаи в момента, отколкото имаше в, в миналите години, за това, че съществува а, и познание и разбиране за е, медиацията. Извинете, не за е, Еразъм, грешка на преводача, за е, тормоза. На работното място става дума. И имаме определен брой служители, които са, така да се каже, доверени лица – и консултанти по такива случаи, но не са достатъчно на брой тези хора. Знаем, че трябва да увеличим техния брой. Работи се и с на хоризонтално равнище, т.е. не непременно, така да се каже, начало на ръководно равнище е, да се спускат някакви задължения. Не. Е, и на хоризонтално равнище се върши много е, във връзка с работата по случаите, за които се информира и най-вече по превенцията. И на последно място, но не последно по значение, Обединеното кралство. Ще се опитам да бъда максимално ясна, доколкото е, в тази сложна тема е, е, съществува изобщо яснота към момента. Да, делегацията на Европейския съюз в Лондон е важната тема. В края на март комисията вече няма да бъде представена в Лондон, така както и на други места. Но а, ние ще а, покрием а, цялата територия на Обединеното кралство чрез делегацията на ЕС. А, и а, не само в а, столицата, а, Имаше а, е, така и а, е, противоречия по отношение на това къде точно да се открият служби и бюра. А, е, на две-три места ще има такива служби. А, естествено, трябва да се съобразяваме и с правомощията а, и компетенциите на държавата. Лондон е центърът. Ще има работни групи в главната квартира за работа с Обединеното кралство още от е, края на март следващата година. Е, служителите от Обединеното кралство, които ще работят за нашите служби, положението ще бъде абсолютно същото, както и по отношение на служителите на комисията – с едно уточнение. Гражданите на Обединеното кралство няма да могат да работят в делегацията съгласно Виенските конвенции. Има ограничения в това отношение. Мисля, че това е ясно. И така, тъй като говорих твърде дълго, спирам. Не, не говорихте твърде дълго. А сега пристъпваме към въпросите на нашите колеги. Започваме с господин Иберацки. Much, Много ви благодаря, господин председател. Ще си изкажа на полски. Е, пани Pani образ, който е зарисован, е zarówno... Уважаема госпожо Върховен представител, картината, която описахте днес и това, което описва и доклада на Сметната палата, всичко това е много положително и аз ви поздравявам за това. Много съм доволен от факта, че вие казахте, че европейските граждани трябва да бъдат защитени като индивиди и като интереси. Едно силно, един силен Европейски съюз е много важен партньор навсякъде по света. Вашето лице и вашето име е символ за силата на Европейския съюз на международна, в международен план. Много се радвам за това. Но, госпожо Могирини, имаме проблема с миграцията. Преди това беше много деликатен въпрос, но сега е, миграционната вълна малко се по-успокои, но въпросът ми е ще очакваме ли нова миграционна вълна и как ще реагираме на нея? И сега вторият ми въпрос. Нашата политика, нашата дипломация предполага много инвестиции в миграционните държави, има ли резултати? Хората, които идват в европейските държави, остават в тези държави вследствие на инвестиционната ни политика. И на трето място, споразумението с Иран за неразпространение на атомни оръжия. Как виждате поведението на Трамп? в този контекст? Каква е вашата оценка? Какво може да се очаква? И какво може да направим по отношение на Иран? На следващо място говорихте за сигурност и киберсигурност. Европейските избори предстоят и аз като представител на Европейския парламент се занимава много с въпросите за сигурността. Въпросът ми е, виждате ли възможност нашите делегации и бюра да подават сигнали за кибератаки отвън? Имам предвид държавите членки по границите, например. Освен това, происхода на, на ръководителите на делегации има предвид новите държави и, и новите и старите държави членки. Какво е положението? Казва се, че ръководителите на делегации са предимно от старите държави членки. Защо е така? Какъв е аргументът? И сега за освобождаването от отговорност. Ние ориентираме бюджета си към резултатите. Искаме повече резултати, повече възможности за използване на бюджета и постигане на повече резултати. Предпочитате сега да отговорите или да убедим няколко въпроса? Как предпочитате? Госпожо Аяла, съм да вие какво предпочитате? You can ask now, because the floor is yours. Госпожо Аяла имате думата. Много ви благодаря. Най-напред е, бих искала да ви благодаря и да поздравя госпожа Върховния представител, която с пълно право ни обясни че от 4 години насам Европейската служба за външна дейност става все по-видима, все по-ефикасна и все по-надежна. Все по-често се споменава името на службата в пресата. Преживяваме период на международни конфликти, които ще играят решаваща роля за бъдещето на демокрацията. Ето защо ние играем много важна роля за гарантиране на мира, важна роля в областта на ядреното разоръжаване, за да запазим и да защитим истината, да намерим и да предложим решение областта на климата. Госпожо Магирини, вие винаги сте на първа линия при всяка една криза по света. Винаги играете много важна свързваща роля в един свят на непрестанно засилващи се конфликти. Убедих се в това при посещението на делегацията ни в Либия. Убедих се колко усилия полага вашата служба за гарантиране на сигурността и най-искрено благодаря на вашите служители. Те бяха безупречни, въпреки многото трудности, с които се сблъсквахме. Те бяха непрестанно до нас и ни оставих с впечатлението, че сме в пълна безопасност, въпреки затрудненото и риско положение, в което се намирахме, не само аз, но и колегите. Благодаря ви, че възнамерявате да, да откриете нова делегация в Панава. Смятам, че Централна Америка е регион на света, който не бива да пренебрегваме, т.е. не бива да се ограничаваме само с външната дейност, но да поставим и въпроса за финансовия контрол, който също е от голямо значение. Госпожо Могерини, споменахте и равенството между мъжете и жените. Заявихте, че е има, че е постигнат напредък. Знам, че това никак не е лесно в света на дипломацията достатъчно е да погледнем а, кои са школите и институциите, обучаващи бъдещите дипломати. Да се питам дали обмисляте някаква програма, някакъв инструмент, който да можем да ускори процеса и да гарантира повече равенство между половете сред новото поколение служители в службата за външна дейност. Вие самата сте най-добрият пример за това, че жените имат своето място в света на дипломацията, както на економическата дипломация, така и на културната дипломация. И между другото, държа да отбележа колко е важна комуникацията ясно ни заявихте, че на Европейския съюз се гледа по-скоро като на сила, когато го гледат отвън, много повече, отколкото ние го виждаме тук, в самия Европейски съюз. Така че, може би, трябва да подобрим комуникацията към собствените си граждани. А има и специфични теми, като борбата с измененията в климата или атомната енергетика и атомното въоръжение, което засяга всички нас, но има и други важни за нашите граждани теми, като миграцията, и сигурността, теми, които много, особено вълнуват нашите граждани в момента. Споменахте стратегическата комуникация. Смятам, че имаме нужда от такава комуникация и в рамките на самия Европейски съюз. Нали правилно съм ви разбрала? като смятам, че това мнение го споделят и колегите и то отвъд предишната кампания през 2019 година. Много е важно дипломацията ни и комуникацията ни по отношение на нашата дипломация да са възможно най-ефикасни. Бюджетът трябва да се разглежда от гледна точка на постигнатите резултати и ми се струва, че в това отношение комуникацията ни позволява да подобрим видимостта на резултатите от гледна точка на бюджетния контрол. Тези резултати ще бъдат много по-убедителни. И няколко думи за координацията. Спомняте си случая с Тунис и прословутия списък Юрова, който очакваме, но има много други примери. Специални, специфичната процедура за подаване на сигнали за страни, които за нас са, са приоритетни или страни, с които имаме търговски взаимоотношения, диалог в областта на сигурността и с по-сложни политически аспектни са по-лесни за гарантиране на последователност в взаимоотношенията, но има и други страни, с които има много по-сложни взаимоотношения, като се намесват различни служби на Европейската комисия. Често се отправят взаимни критики между тези служби. А пък ние в Европейския парламент оставаме с впечатлението, че продължаваме да работим много разпокъсано под тези страни и че няма достатъчно добра координация. Да се питам дали смятате, че след 2019 година ще бъде възможно вашия гид, тъй като не знам който би могъл да се вземе с тази задача предвид вашия опит, но се питам дали може да създадем един истински механизъм за подаване на сигнали, за да може всичко, което се прави в Европейския съюз, институциите на съюза, да не противоречи и да не е в конфликт с мерките, които се взимат в рамките на други инвестиции. Или казвам с други думи, на всяка цена трябва да избегнем всяко действие, което може да се смята за унижение или за налагано от наша страна предвид историята на Европейския съюз. Знаете какво мислим ние за вашата дейност. но ми се струва, че не е зле да се обмисли възможността за създаване на европейска дипломатическа школа. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Не виждам друг колег да, да иска да вземе думата, така че ще ви задам а, въпрос, може би не към вас, а към господин Девита, който ни предостави цялата научна информация за споразуменията, подписани в Москва. Нямам никакви съмнения, че кипърските адвокати са кипърски адвокати, но се питам всъщност кой е истинският собственик на сградите, защото разбирам, че и господин Тери Пашка е получил е, разрешително за пребиваване в Кипър, въпреки че е, има издадени санкции срещу него в Европейския съюз. Така че се питам дали можем да установим е, кой е истинския собственик, защото често кипърските адвокати представляват, може би не чак толкова авторитетни инвеститори и предприемачи. Така че с госпожа Холмайер се, се споразумяхме да ви зададем въпроса. Ако не може да говорите сега, моля да ни говорите по-късно. Благодаря ви. Мисля, че по този въпрос Джамарко Давита може да ви отговори по-късно, ако разполага с информация или ако разполага информация, може да ви отговори още сега. Но в крайна сметка Тук става въпрос за опазване на поверителността и на сигурността на дейността на нашите служители. Ще се опитам да отговоря на многото зададени ми въпроси. Ще започна с темата за ръководителите на делегациите жени. Увеличава се броя на жените ръководители на делегации, но все още сме изправени пред сериозен проблем, а именно много малкият брой жени, които се кандидатират за такива постове. Насърчаваме ги, предоставяме им обучения. Трябва да прещите нямат нужда също тези обучения, но по този начин да ги насърчим. Миналата година едва 17% от всички кандидати бяха жени. Тази година процентът се увеличил до 23% пак трябва да се наясно, че няма да предпочита някой кандидат просто защото е жена. Така че колкото повече кандидати жени има, толкова повече за шансовете да изберем жена за съответния пост. То защо насърчаваме и държавите членки, и колеги, и сътрудници от европейските институции да се кандидатират за тези високопоставени постове. Давам си сметка, и разбирам защо държавите членки предпочитат да запасят жените дипломати в своите служби, защото и те имат, те се спускат същия проблем, т.е. и те искат да увеличат броя на жените в дипломатическия си корпус. И често отлични ръководители на делегации, които са жени, са е, отзовани и са привикани обратно в съответната си държава членка преди края на мандата, в която няма проблем, но пък е, това ни затруднява при подобряване на баланса между половете. По въпроса за ръководители на делегации, идващи от Централна и Източна Европа, в момента те представляват 17%, което също не е задоволително, но е напредък в сравнение с миналото. Според мен е важно да разглеждаме не само просто ръководител на делегация, но и високопоставените. поставените кадри в делегациите, така че се опитвам да гарантирам възможно най-голямо разнообразие в происхода и опита на хората, заемащи високопоставени постове в делегациите. Имам разбивка на ръководителите на делегации по националност и виждам, че има увеличаване, например, на, полските граждани, занимаващи поста да Греция, в включил от двама на петима, в Румъния от един на три, Латвия от един на двама. И мога да продължа да ви давам други примери, но за мен най-важното тук е, че ако погледнем броят на ръководителите на делегации и каква е тяхната националност, се оказва, че националността им зависи в най-голяма степен от това колко голяма е тяхната държава членка, което е нормално, защото колкото по-голяма е държава членка, толкова по-голяма е дипломатическия корпус и толкова повече кандидати има за командироване в Европейската служба за вършна дейност. Страните, с които имаме най-голям проблем и са страни като Люксембург и Малта, всъщност рядко изобщо се командироват служители от тези страни. Сега, ако не се лъжи имаме по един от всяка страна което е нормално, защото по-малките дипломатически служби предпочитат да запазят дипломатите си за своите нужди, което е съвсем естествено. Същото въжи и за колегите от европейските институции. Колкото повече сте на брой, толкова повече е с кандидатурите, които ние получаваме. Разбира се, това не въжи за Полша или Унгария или други големи държави членки в Централна и Сушна Европа. В отговор на другите ви въпроси, относно кибератаките и външната намеса в предизпълните кампании и в обществения живот като цяло. Работи се много сериозно. Започна работа още миналата година в тясно сътрудничество с колегите от Европейската комисия, които работят по темата на вътрешно ниво. В това отношение е особено важна е връзката между външна и вътрешна дейност. И според мен става все по- и по-трудно е, да се е, направи разграничение между външна и вътрешна намеса, особено в предизборните кампании. Вчера председателствах месечната среща на комисарите, които се занимават с външна дейност и както може би знаете този формат, който е, създадохме с председателят Юнкер в началото на мандата, вече се е превърна в стандартна практика, т.е. Всяка, всеки месец се срещаме в формат комисари, занимаващи се с външна дейност и аз председателствам е, тази среща и се занимаваме не само с традиционните външни дейности, но и с такива теми. И вчера с заместник председателят Ансип и с комисаря Кинг, заедно с останалите колеги, обсъдихме как може по-добре да, да работим по тази тема, особено предвид предстоящите е, избори за Европейски парламент до година. Така че трябва да знаем какво прави Европейската комисия от тази гледна точка. Имаме нужда първо от добре работещен вътрешен механизъм за контрол, с външната ни дейност, с, с отделите логическа комуникация. Тоест има координиран подход и разбира се, работим и по хибридните заплахи. Работим и в сътрудничество с НАТО. Горд съм с факта, че създадохме център за отлични постижения за борба с хибридните заплахи в Хелсинки, не вече за да разберем по-добре какво представляват те. И все повече страни се присъединяват към този проект. Канада ще се присъедини след няколко седмици, Норвегия вече се присъедини. Целта е по-добре заедно като Европейския съюз и НАТО да подобрим разбирането си за това предизвикателство и на вътрешно, и на външно равнище, като тук става дума не само за кибератаките, но и за друг вид а, присъствие и намеса. Зададохме ми още два въпроса, които са само отчасти свързани с печата, но ще им отговоря с удоволствие. Първият въпрос беше свързан с миграцията. Ще сме изправени пред нови вълни на миграцията, както това се случва по цял свят увеличава се броят на мигрантите в Африка, много по-голяма, отколкото от мигранти от Африка към Европа. Изправени сме с такива кризи ежедневно по целия свят. Някои са по-видими, защото са много по- често в политически дебати по страниците на вестниците, а други са по-малко видими, просто защото тях се говори по-малко, но а, всички знаем какви са причините. Измененията в климата, увеличаването на пустините, проблем, който засяга се по-големи части от света. В някои случаи конфликтите с много лошото управление и, недо... и незачитането на човешките права. Въпросът ви как ще се справим, според мен, предвид политиките на Европейския на външната дейност на Европейския съюз в областта на миграцията, Имало методи на работа, които дават резултати. Това беше част от въпроса ви. Ще ви дам пример с новите споразумения за връщания, които сключихме с страните на происход на миграцията. Мисля, че договорихме 7 или 8 такива през последните няколко години. Разбира се, от нататък зависи от държавите членки дали ще ги прилагат или не. За мен най-добрият пример е работата, която започнахме с собствени ресурси. Тук вече говорим за бюджета, заедно с Африканския съюз и с ООН, в частност с ВКБ на ООН в Либия. Помогнахме на институцията на ООН да се завърнат в Либия и се договорихме с Африканския съюз, че те ще улеснят дейността с своите членове, които почват, които са членове които са страни по происход, да помогнат за установяване на самоличността на мигрантите, които са в а, а, Либия, за да могат те да бъдат върнати доброволно в своите страни с, с приспазване на международните конвенции. И по този начин успяхме да гарантираме доброволно връщане на 37 000 мигранти за по-малко от година. Миналата година броят на доброволно върнатите от Либия в други африкански държави беше по-малко от 1000 души, т.е. увеличи сме 40 пъти броят на този вид доброволни връщания. И това стана възможно благодарение на ресурсите, които отделихме и благодарение на работата, която вършим тихомоком. Тихомоком, защото добрите новини рядко се чуват Направихме го заедно с Африканския съюз и с ООН. А сега искаме да засилим и да приложим този подход и към други страни. Постигнахме успех, тъй като Нигера беше много добър партньор, тъй като приемаше мигрантите, които транзитно минаваха през страната от Либия и помогнаха на Африканския съюз и на ВКБ на ООН да бъдат върнати тези мигранти в държавата си по изход или да бъдат презаселени, ако имат право на международна закрила. Искаме да приложим същият подход и по други миграционни маршрути, но за това имаме нужда от много ресурси. Това стана на възможно благодарение на доверителният фонд за Африка. Както знаете, за фонда бяха ни големи, обещани много средства, но голяма част от тях не бяха на практика предоставени от държавите членки, така че ако искаме да продължим да работим с този метод, имаме нужда от нужните средства, така че ако стигнем до нова а, миграционна вълна, това ще бъде отчасти поради липсата на средства в фонда. Зададохме и въпрос за ядреното споразумение с Иран. Позволете ми да бъда съвсем брутално откровена. Все още Венесуела война ще дойде от там. Иран е страна с население от 80 милиона и ако се влуши положението в страната, не може да се очаква всички 80 милиона да останат в страната. Освен това в страната има 3 милиона бежанци от Афганистан, които са в Иран вече повече от десетилетие. 3 милиона са бежанците афганистанци в Иран. Представете си 3 милиона бежанци от Афганистан, в който е от нашите страни, ще бъдат огромно предизвикателство. И заедно с нашето сътрудничество Иран успя да приеме и да осигури нещата подкрепа на тези беженци и вече започваме да виждаме е, последиците от влушаване на положението със сигурността в Иран. Като първият признак е фактът, че и афганистанските беженци започват да се преместват не защото не поради мерки предприятията иранските власти, а заради влушаващото си економическо а, положение в страната. Тоест, не искам да ви заплашвам, но това е реалистичната тенденция, поне по мое мнение. Както си давахме сметка, че има опасност а, да започне вълна на предвижване на сирийски беженци, когато започнаха да се изчерпват средствата на програмата на ФАО в беженските лагери. Тогава подпожаваме какво ще се случи. Тоест, всяко, последици има свой, всяко действие има своята последици. Така че, ако се влуши положението в Иран, това ще има последици не само за самата страна и за региона, а може да има и подобни последици за нас. А, иначе, относно съм самото споразумение с ядрената програма на Иран. Знаете, че то не е свързано с економически и политически съображения, с чисто съобразения свързани с отбраната, т.е. с целта за неразпространяване на ядрените оръжия и това си остава основната цел на това споразумение и усилията, които полагаме в негова подкрепа. Както знаете, сме поели ангажимент не само като, а, държав, като Европейски съюз, но и от страна на всички държави членки, в частност на трите страни, които са гаранти на споразумението, това споразумение да оцелее сътрудничество с всичките ни партньори. Мисля, че има единство на международната общност с малко изключение в подкрепа на споразумението и на изпълнението на това споразумение. Трите страни, които са страни по споразум... споразумението, работят за намиране на механизми, които да гарантират, че Иран и народът на Иран може да се възползва от економическите облаги от споразумението. Работим буквално всеки час, не само всеки ден, за да гарантираме доброто функциониране на споразумението. Предизвикателството е огромно, но от нас е основен, за нас е основен приоритет, защото ако не успеем да гарантираме доброто прилагане на споразумението, ще представлява огромна заплаха за Иран, за региона и съответно за Европейския съюз. Това споразумение Много е важно да се запази това споразумение за неразпространение на ядреното оръжие с Иран. Идеята, че може да се откажем от това споразумение и да допуснем Иран да разработи ядрено оръжие е възможно най- най-лошият сценарий за нас. Много ви благодаря. Искате ли да дадете думата на колегите ви? Okay, thank you very much, Mr. Chairman. And um, first of all, maybe on, on your question, uh, we have, uh, you know, the yes, does all the... Да, на вашия въпрос за критериите за допустимост и за финансовите оператори, с които работим. Винаги има една такава дискусия, когато се говори за общата политика за сградите. Сега за сигурността. Много инвестираме в е, системите за комуникация. Инвестираме в държавите членки, в сградния фонд – ще заменим всички остарели системи в делегациите. Може би края на следващата година, втората половина. Всъщност ние сме всеки ден изложени на атака. На кибератаки. Затова имаме нужда от добри специалисти. В непрекъснат контакт сме с разузнавателните служби на държавите членки. Правим каквото може, за да актуализираме и модернизираме нашата защита. Господин Кон. Имаше въпрос за инфраструктурата. Дали е по-разумно да купим сгради или да наймаме под найем? Планираме закупуване на сграда в Вашингтон. сега за регионалния център за Средиземноморието. Намираме се в процес на анализ за този проект. Нямаме средства за повсеместно разширяване на центровете, за това се опитваме да централизираме някои от дейностите, използвайки и те технологиите, Естествено, важно е тук да използваме бюджета възможно най-ефективно – Гледаме и какво правят държавите членки по отношение на възлагане на подизпълнители. Опитваме се да избягваме препокриване на дейности. Така че анализите такът. и ще направим предложение следващата година. Благодаря! Ние малко сме закъснели. Но господин Кон има думата за заключителни бележки. Ще бъда кратък. Благодаря ви за това, че отговорихте на многото въпроси, които ви зададохме. Благодаря за вашето присъствие и се надявам, че ще продължим да работим заедно в конструктивен дух. Благодаря председателят. От моя страна благодаря също за отговора на въпросите и вашето присъствие. И ако мога да кажа нещо от мое име, ЕНП в момента избира водещи кандидати за <clears throat> комисията. Но може би това не е последния път, когато ще имаме заедно ще участваме в процедурата за освобождаване от отговорност, ако се има предвид разпределението на силите между НП и социалистите. So, dear colleagues and other high-ranking participants. И така, колеги, продължаваме с друг високопоставен поставен в, участник в нашето заседание. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Имам честа да приветствам комисар Мимица. Общ бюджет на Европейския съюз, раздел Европейска комисия, освобождаване от отговорност. Това е следващата точка. And, uh, have... Също така имаме с нас и представител на Сметната палата, господин Парц. Добре дошли. Вие прав имате думата. Да ни въведете в материята. Благодаря, уважаеми депутати. За начало искам да благодаря на господин Мимица, на неговия екип и на другите служби на комисията за доброто сътрудничество. Понякога бяхме на различни становища, но благодарим за професионализма, с който работихте. Благодаря и на депутатите от парламента за техните писмени доклада, въпроси. Много от тях бяха основани на нашия годишен доклад. Благодаря ви, че сте осветлили и сте взели предвид нашите заключения. Сега ще се спре на някои от най-важните ни заключения. Най-напред, по отношение на Европейската комисия и за дългосрочната перспектива. Много е важно е, проучванията на грешките да са от високо качество. Ще говоря по следващата точка – по-подробно за грешките, но имам чувството, че качеството тази година се е влошило. Ние сме критични, защото искаме да осигурим високо качество на работата, така че грешките за нас са много важни. На второ място, подкрепата за бюджета. Това също е много важен и дългосрочен проблем. Ние всички знаем, че комисията трябва да взима решение за допустимост, трябва да взема решение за това до каква степен е гъвка в публичния сектор в дадена държава членка. Нашите опасения са – до каква степен се използват европейските средства редовно и законосообразно в държавите членки. Ще излезем със специален доклад за качеството на данните, на които стъпва доклада за бюджета. Следващата година ще имаме повече информация, която да представим в това отношение на парламента. На следващо място годишния доклад за проектите. Всички проекти, които бяха аудитирани, имаха добра структура и бяха постигнати резултати. Понякога обаче, както сочат и някои от примерите ни, имаше лоша координация с местните власти и реалните резултати не бяха постигнати. Няма да описвам тези примери в подробности тук и сега. На четвърто място. Също така, тази година изготвихме няколко финансови доклада. Тунис, Миянмар – човешки трафик, Сахел, наблюдение на изборите и архитектурата на сигурността в Африка. Това бяха докладите. Ще направя няколко общи заключения за употребата на европейските средства. Тук Става дума най-вече за отговорността. Критично е положението тук. Важно е, за да, това е важно, за да се подобри използването на европейските средства. Помощта за борбата срещу трафика на хора. Тя се подкопава понякога от бенефициентите, получаващи тези средства. Има много примери за това. Така че, заключението ни е, ако искаме да подобрим ефективността на използването на европейските средства, трябва да се съсредоточим върху отговорността на получаващата страна. Ние разбираме, че това не може да се случи веднага, за това трябва да насочим вниманието си специално под, към тази тема и да окоръжим бенефициентите да имат по-голяма готовност да поемат отговорност. На следващо място. Помощта от Европейския съюз се разпределя по много различни географски региони И понякога средствата се разпръскват прекалено. Например, пример за това е Тунис. Би трябвало нашето предложение да има по-добра концентрация върху политически области и региони. Това е една добра логика, която да се следва. Тоест, не само да се намалят областите, но също така и да се приоритизират в дългосрочен план областите, към които се насочват европейските средства. Европейският съюз трябва да продължи подкрепата си за подобрението на върховенството на закона в страните, които подпомагат. Това е важно в дългосрочна перспектива. Това ще даде добри резултати и устойчивост при развитието на страните. И накрая. Доброто управление. Комисията трябва да избягва закъсненията при плащането и трябва да подобри координацията. 300 хиляди милиона евро бяха забавени като транш за Тунис. Забавянето се случи от Събавянето беше от 11 месеца. Това бяха средства, които спешно се бяха, трябваше да се дадат на Тонис. На следващо място, както споменах, координацията между донорите, ОНЕ и САЩ, когато те участват в съвместни проекти. Координацията може и трябва да се подобри особено в случаите с Мянмар. Нашето заключение беше, че генералните дирекции ЕХО и ДЕВКО трябваше да се координират по-добре. Хуманитарната помощ не течеше достатъчно гладко. Трябва да се използват по-добре наличните ресурси при преодоляване на кризи. И така, благодаря. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Thanks. And now we proceed further, and I would give the floor to Commissioner Mimica. Thank you very much, Honorable Chair, Honorable Member. Комисар Мимица. Искам да благодаря на докладчика Елала Сендър за нейния доклад. Благодаря и на Сметната палата за заключенията. Ясно е, че комисията насериозно взема препоръките на Сметната палата. През 2017 година ние приложихме много от препоръките на Сметната палата от техните доклади. Продължихме нашия подход на разумност, за да се справим с всичките слабости, идентифицирани от Сметната палата. Преди да навляза в подробности, нека се спре на някои основни предизвикателства. Най-напред миграцията и съответните причини. Нашата политика за миграция покрива както вътрешния, така и вътрешен аспект, вътрешният и външен аспект на миграцията. Нашата политика се основава на прилагането на една регулирана и безопасна миграция – този подход бе основата за нашия ангажимент с пар... страни партньори, особено в Африка и Азия, така че те да могат по-добре в дългосрочна перспектива да се справят с първопричините за миграцията и разселването. И така, на второ място, политики и ресурси, които да произведат видими резултати на място. Това е второто ни предизвикателство. Трябва мониторинга и докладването на използването на европейските средства да стане по-добро. Трябва обективно да оценяваме какви са резултатите от съответните проекти. На трето място ние се подготвяме за бъдещата финансова рамка. За външната действие комисията предлага амбициозни и иновативни предложения за финансовите инструменти на Европейския съюз на стойност 123 милиарда евро за следващия бюджетен период. Това са 30% увеличение – в сравнение с настоящия период. Освен това, искаме да интегрираме Европейския фонд за развитие в общия бюджет. В същото време предлагаме и взаимни, полезни взаимодействия между различните инструменти и европейски политики. Благодаря на парламента за бързата работа по инструментите за външна дейност бъдещото управление на инструмента и е, участието на парламента, това е работа, която в момента върви. Трябва ни един общ, холистичен подход. Това е от нас, наш общ интерес. Ние излязохме с две резервации по резерви, извинявайте, по отношение на годишния доклад. Най-напред грешките за грантовете и директното управление. Предприехме мерки за справяне с проблема на следващо място. Управлението на европейските фондове от Европейската комисия на, Европейския, на Африканския съюз. Африканската комисия отговори на нашите изисквания. Тя е готова да направи оценка на своите действия преди края на тази година. Ни, ние не губихме време, за да идентифицираме дефицитите и смятам, че се справяме с тях много добре. Нашата цел е да постигаме резултати, така че по най-добър начин да използваме парите на накоплаците. Чрез подкрепата на Европейския парламент ние ще продължим да се движим в правилната посока. Благодаря. А сега госпожа Яла Сендър има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на Сметната палата, благодаря и на комисаря за неговите уточнения. Благодаря за помощта и за информациите, които получихме. Това е една област, която става все по-важна. Мандатът е ясен за помощта за развитие. Има много инструменти за помощта на развитие. <clears throat> Всичко се следи много внимателно от държавите членки, но въпреки това има натиск и има трудности при проследяването на е, всички мерки. Вижте се, че първоначалният мандат за, за помощта за развитие и сътрудничеството е, става доста неясен. Остава доста неясен. Добре, е, Фондът за развитие ще бъде интегриран в бюджета, ще имаме повече отговорност и повече контрол. Но освобождаването от отговорност за 2017 година сега съвсем съвсем близо до европейските избори ни поставя пред проблеми. Получава се впечатлението, че от бюджетна гледна точка – Съществуват усилия да се намали нивото на грешки. Сметната палата признава тези усилия. Нещата са много специфични и, и работата е много професионална и въпреки това. на базата на определени изследвания и проучвания, виждаме, че има проблеми. Този механизъм, тези инструменти трябва да доведат до намаляване на грешките, но е много трудно да се осъществи баланс между данните и препоръките от Сметната палата. И тук имам предвид определени проекти, плащания и механизма за прогностициране на нивото на грешки. Има проучвания, които се основават на затворени времеви хоризонти. Но заключенията, трябва да кажа, са доста неясни. Ще трябва да се свържем, ще трябва да работим отново с Сметната палата и сътрудниците от комисията. Хубаво е по повод на това освобождаване от отговорност да синхронизираме работата си. Да има съответствие между заключенията и програмите 2017 година, с които в момента всъщност се занимаваме. Трябва да има реален контрол. Реален контрол в реално време, а не само контрол на отминали събития. Трябва да се проучат всички плащания и да се извадят съответните полуки. Мисля, че може да намерим заедно решение на съществуващите проблеми. За да може да се улесни работата на всички заинтересовани страни и да се подобри тази работа в бъдеще. Сега за реалното време, за реалната работа. Когато обърне поглед назад, нещата са много интересни но става дума за плащанията през 2017 година и тук има една определена степен на непрозрачност и сложност. Трябва да се съберем и да решим как в бъдеще да използваме тези инструменти, така че заключенията да отговарят на действителността и да не будят подозрения. Защото това засенчва добрата работа, която всъщност се върши. Има някои резерви, които са аргументирани и това засяга и гражданите. Господин комисар, вие споменахте резервите. Те са свързани с е, директното управление. Това е парадокс, който непрекъснато се среща. Имаше резерви към общото споделеното управление, сега има преки е, помощи и пряко управление – е, тук се визират отделни генерални дирекции. Тук има проблем с контрола и в бъдеще това е тема, по която трябва да се работи. Освен това, подкрепата за бюджета. Непреки плащания от международните организации. При това освобождаване от отговорност трябва да става дума за съгласуване на тези важни инструменти. Комисията работи все повече с такива инструменти, така че не би трябвало да има такива, такива съмнения от страна на, на Европейски парламент и на гражданите. нещата зависят и от държавите членки. Понякога е изненадващо това, което се случва там. Е, подкрепа за бюджета за Индия, за Пакистан, за Виетнам. Ми въпроси възникват тук. Защо подкрепяме тези страни? Защо подкрепяме тези бюджети, техните бюджети? не е ясна. И защо нещата не функционират? De alguna manera tenemos que darle una, una cierta revisión para que eh, no nos encontremos con las reacciones cuando... Може би нещата тук трябва да се попреработят. Ето, например, чат. Студентите там и свободата на изразяване. Е, студентите биват натоварвани на камиони, биват водени някъде и това, което се вижда на тези камиони е логото на Европейския съюз. Трябва да се работи с тези държави. И то много тясно. Трябва да се работи и с службите, за да се разбере какво се случва. трябва да преодолеем тези съмнения. Явно има, има смисъл обаче от тях. Международните организации. Европейският бюджет се губи. А това са важни области. Трябва да може човек да обясни къде отиват нашите пари, те потъват те в тези организации. Трябва да има контрол, трябва да може да се оценят резултатите и да се види дали парите са разходвани разумно. Това според мен е много важно и това трябва да е възможно. Още нещо. Националните агенции за развитие. Е, тук има повод за опасение – и за загриженост. Има една определена тенденция за рационализация на помощите чрез агенциите. Има все по-малко европейски инструменти, мултиевропейски инструменти. които да подкрепят проевропейски организации, но има все повече договори с национални органи... Е, е, агенции. Но всъщност все тая. Е. Distribución a agencias nacionales menos concursos públicos, con lo que ello conlleva, и por lo tanto... Защото все повече задачи се поемат от националните агенции, все повече обществени поръчки се предлагат, но тук трябва нещата да се подобрят, защото става дума за европейската дипломация. Дипломатите понякога са по-национални от техните нации. Но трябва да се европеизират помощите. В противен случай ще направим грешките от миналото ще ги повторим. И това не е хубаво. Важно е да имаме европейски инструменти и то повече и, и, и европейски инструменти, а агенциите, които работят в тази област, трябва да са по-европейски настроени, по-малко национално настроени. Сега в заключение. Es, eh, que тази тенденция <clears throat> буди загриженост у мен. Ето, миграционната криза раздвижи както парламента, така и комисията и много институции. Нещата са много сложни. Всички бяха много загрижени. Всички институции бяха засегнати. Но какво сочи развитието? Имаше и положителни примери. Хуманитарната помощ това беше положителен пример и не толкова помощта за развитие. Генерална дирекция Девко. Техните усилия бяха насочени за преодоляване на нелегалната миграция, за нейното спиране, но това не би трябвало да е тяхната задача. Но те се занимаваха именно с това – Следващо място интеграция на унези, които се връщат в държавите на происход, например Сомалия или пък Марокко. Марокко реши да се грижи за своите мигранти. Е, трябва да работим с тези държави. Това в средно и дългосрочна перспектива е много продуктивно. Трудна е диференциацията тук. А разлики трябва да се правят между средствата, които се дават. Например, трябва да има ограничение между фонда за развитие и други фондове. Не бива с тези средства да се финансират други задачи, например обежище, миграция и интеграция. Не може нещата да се смесват. Мандатът си е мандат. Не може да каже, вместо да си сътрудничим по отношение на развитието, ще правим други сътрудничества. Реадмисията, нелегалната миграция, това са големи, големи теми, но какво разбрах от генералната дирекция ДЕВКО. Ние искаме да помогнем като Европейски парламент. Но нещата трябва да са ясни. Трябва ясно да се каже за какво са предназначени средствата. Помощ за развитие, е помощ за развитие. Другото е друго. Така че трябва да се прави разлика. Трябва човек да знае за какво става дума. Благодаря, госпожо докладчик. Може би комисията би желала да реагира на тези коментари на нашия докладчик. Да, благодаря ви. Благодаря още веднъж на докладчика за това, че представи един много ясен доклад, както и за препоръките и наблюденията и констатациите в този доклад, които целят много по-висока степен на отчетност на бюджета във връзка с сътрудничеството и развитието. Част от практиката по изпълнение на бюджета е винаги една и съща. Става дума за това, което въжи и днес, но и по отношение на целия процес на процедурата за освобождаване от отговорност. Ние трябва естествено да се вгледаме много по-внимателно в е, методологията за надлежно изразходване на средствата и съответно по-добро покриване на потребностите. Това е във връзка с резервите малко по-конкретно по това, което е залегнало и в нашия доклад, но също и в доклада на Европейския парламент. Бюджетната подкрепа, бюджетната помощ, това е една от е, е, възможностите е, за изпълнение на проекти за развитие и сътрудничество. При съвсем стриктно определени екс-анте и екс-пост критерии по отношение на подготвя компетентността, на експертизата на страната партньор, която е, трябва да отговаря на определени условия, за да получи бюджетна подкрепа. Има партньори, които са по-напреднали по отношение на економическото развитие, при които все още се провеждат програми, е, да кажем Пакистан, Виетнам. Е, в Индия струва ми се, че няма вече е, програми за бюджетна но подпомагане. И така, бюджетната помощ е или част от процеса в рамките на един по-дълъг период. Ние не можем, естествено, незабавно да прекратим дадена програма в момента, в който се установи един по-висок е, е, БНП за съответната страна е, и да оставим проекта или програмата, така да се каже, изведнъж на средата, но резултатите от тези програми по отношение на системите и управлението в страните партньори са значителни. Става дума за структурни или секторни реформи. Предоставя се бюджетна помощ за определени сектори, които предварително се договарят. И има е, споразумение за е, под бюджетно подпомагане. Насърчаваме сектора, насърчаваме прилагането на определени е, изисквания. И там, където е, осъществяваме такава бюджетна помощ, а ние се опираме и на методологията, свързана с безвъзместните средства. Ръководим се естествено от целите за устойчиво развитие, да кажем в сектора на здравеопазването, в Виетнам и Етиопия, образование, Непал, Руганда, Руанда, социалната сфера и други установяваме в резултат на е, сравненията и съпоставките, които се правят и внимателните анализи, значителен напредък в това отношение. Системите за национално развитие, концепцията за прилагане на е, сътрудничеството на европейско равнище допринася за развиване на капацитета на националните агенции. Европейската комисия, Генерална дирекция ДЕВКО, която отговаря за развитие и сътрудничество, не работи като агенция за развитие. Е, ние може би някой ден ще обсъдим е, и една такава възможност е, от гледна точка на продуктивността, на ефективността в системата на изпълнителните агенции на Европейския съюз. Но ние е, разчитаме на националните агенции повече. Не смятам, че в тази сфера, а именно помощта за развитие и бюджетното подпомагане, трябва да мислим за денационализация, така да се каже. Напротив, по-скоро за едно действително добро взаимодействие с националните агенции, за да им помогнем да работят по-добре. Всички национални агенции които осъществяват е, проекти, е, нека да кажем, в рамките на фонда за развитие, е, познават всички правила, както и по отношение на обществените поръчки, така и по отношение на избора на е, изпълнителната агенция. Не можем да отделим, така да се каже, е, нашата работа от работата на, на националните агенции. Ние все още не разполагаме, нямаме достатъчно национални агенции като партньори, които са напълно готови, които биха могли да извършат и оценка на е, постигнатото или на настоящето положение. В това отношение е, е, все още е, не сме достатъчно напред и може би трябва да разширим кръга на агенциите или институциите и институтите за развитие, които биха могли да осъществят необходимата мрежа, да изградят необходимата мрежа за изпълнение и тя да бъде укрепена взаимодействието. Има а, една обща връзка, а, а и обща цел. А, развитието и миграцията. И всъщност връзката трябва да се търси в бедността. Ние трябва да изкореним бедността, да ликвидираме с това явление и по този начин ще намалее и притока на мигранти от страните на происход. Не се опитвам да оправдавам или да някои недостатъчно добри резултати, резултати нито смятам, че трябва да се прехвърлят средства от Фонда за развитие в други сфери, които не са свързани пряко с помощта за развитие. Но когато погледнем критериите за допустимост на а, официалната помощ за развитие, да кажем, не само нашите, но и тези на ОИСР, а, при голяма част от нашите програми за развитие става дума за това да се преборим с причините за миграция на място. И действително нещата се свързват и с развитието, с степента на развитие на страните и неминуемо се прави тази връзка с нашите проекти и програми. Има и е, проекти за контрол на миграцията, за управление на миграцията, все едно как ще ги наречем. Е, има такива проекти, които се опитат е, да подобрят економическите и социалните условия в страните на происход но те са свързани с потребностите за настаняване, за подпомагане на мигрантите, които е, са мигранти в съответната страна. Става дума за е, разселени лица, за принудително разселени или е, мигранти, които е, живеят при е, драматични е, условия. Повечето от хората в Африка, които са потеглили по пътя на е, мигранта е, и търсят спасение, действително е, имат много сериозни основания да се опасяват за живота си. Е, в тези страни, действително, нашата бюджетна помощ за развитие е свързана и с степента на развитие, но тази степен на развитие се отразява и на миграционните потоци. Сега ще дам думата на един много опитен колега в тази сфера, господин Барт Стас. А, а, имайте предвид, че ако днес трябва да се гласува, а, на зелените ще им трябва а, доста а, гласове, за да спечелят мнозинство. Да, благодаря, господин председател. Господин комисар, първо Бих желал да благодаря на Сметната палата за всичко, което е направено не само в рамките на този доклад, но и заобщо. Благодаря и на комисаря и на неговия екип за много подробните и конкретни отговори на въпросите, които отправихме. Имам два допълнителни въпроса. Единият е свързан с миграцията и сътрудничеството и развитието и с вторият с доклада на Аяла Сендер. Ние имахме един а, а, спешен фонд за Африка, а, който бе изграден 2015 4 милиарда евро. А, 90% бяха от бюджета за развитие по Европейския фонд за развитие комисарят е, тогава се съгласи да отдели доста солидни средства именно за във връзка с миграцията. И в началото на тази година имаме е, наблюдаваме нещо друго, неправителствени организации, които се занимават с развитието, да кажем Конкор. Те започнаха да се е, занимават с, с проследяването на трансферите в Африка. 90% от средствата, е, с които се работи е, по тази линия, са всъщност по линията на Фонда за развитие и Действително става дума за, до голяма степен за проекти, които са свързани с развитието. 32% се инвестират в политиката по отношение на миграцията и немалка част се инвестира в борбата срещу тероризма. Първата част, която е свързана с управлението на миграцията, най-вече в Западна Европа, 85% от младите хора в тези е, страни, в Западна Африка, всъщност искат да напуснат страната си. Те потеглят на път, искат е, да стигнат до Западна е, Европа но, или Централна Европа, но всъщност 58% от тях остават в съседните страни. Миграционната политика, управлението на миграцията, на доверителния фонд за Африка – работят. Но резултатите показват, че миграционният поток е, първоначално не, не е насочен а, е, към а, е, съседни страни от Западна Африка, но на практика там остават повечето от хората. Ние знаем, че там има и в резултат на колонизацията е, миграционни пътища, които вече от векове е, са се утвърдили и е, има едно такова непрекъснато миграционно движение. Така че управлението на миграцията, борбата срещу екстремизма в Африка и нашата политика за бюджетна помощ за развитие и сътрудничество с Африка са тясно свързани. Естествено, това осъзнаваме не само ние тук в Европейския парламент, но също и министрите на финансите. Как бихме могли да разпределим по-добре страните, а не само 90%, така да се каже, да идват от Фонда за развитие. И сега неправителствените организации. Аз дадох пример с Конгард. Въпросът опира до това да обхванем хората, неправителствените организации на място, не само държавните органи. И когато а, ние разговаряме с тях, а, те казват, ние сме пряко засегнати като наблюдатели, но неправителствените организации а, от тези страни ни критикуват а, по отношение на управлението на а, миграцията, смятат, че то е много централизирано и не смятат, че са обхванати, така да се каже, изцяло в цялото това упражнение, което предприемаме в момента. Не мога да кажа, че сме го завършили или че истински сме заработили. Да, търсиме някакви донори за да увеличим средствата, но същевременно трябва да имаме предвид е, партньори на място, които биха могли да ни помогнат при един по-добър подбор на, на проектите, защото в противен случай ще бъде просто е, катастрофално развитието. Е, питам се защо 90% от средствата, така да се каже, отиват за чисто чисти проекти по развитието. Е, и защо не се допитваме до е, партньорите ни на място? Също времено, е, ние отделяме средства за развитието на Африка и най-вече Западна Европа. Доста солидни суми отделяме, но с едната ръка даваме, с другата взимаме, както се казва. Въпросът е, е как да бъдем по-убедителни. Е, естествено става дума за търговия, която е чисто европейска, за рибарство, което е чисто европейско и ние преследваме нашите европейски интереси. Така че е, едва ли обслужваме всички цели, които сме си поставили с помощта за развитие, когато отделяме тези огромни средства имам предвид, не помагаме а, пряко на страните, а една голяма част от а, нещата в крайна сметка са от полза а, пак за европейската економика, защото внасяме огромни количества и мляко, и а, други продукти, и нашите предпри... компании печелят. Случай с Буркина Фасо е много показателен. Един литър мляко – се продава на цена, която е три пъти по-ниска, макар че е произведено от сухо мляко това течно мляко, което се продава на литър и на практика местните фермери не могат да продават своята продукция, която е три пъти по-скъпа. А ние бихме искали да инвестираме, за да подпомогнем селското стопанство, селскостопанската продукция там, в самата страна. Ние си изнасяме е, млякото на прах е, и е, го продаваме на много ниски цени и по този начин подкопаваме поминъка на хората. А това е, на практика е, не обслужва всъщност целите, които си поставяме е, по принцип. Е, по същия начин става и с е, испанските домати от Алмерия. И така, въпросът е. е свързан с въпрос 4 в списъка. Как всъщност, е, така да се каже, е, се осигурява всеобхватността и справедливостта на нашата политика по отношение на управлението на миграцията? Комисията желае да е, прилага механизми, е, които е, защитават, така да се каже, нашите цели и съответно и потребностите на тези страни. Но какви са тези цели и как ги защитаваме? Комисарят Аврамополс на мой въпрос каза, че комисията размисля, анализира как точно да организира цялата тази дейност е, там на място, но същевременно ние имаме комисар по развитието, комисар, е, който отговаря за правата на човека и за миграцията, имаме е, върховен представител в областта на външните действия и, и още един куп други комисари и на практика доста разпръсната е цялата тази тема по ресори в комисията и по тази причина ние не виждаме и възможност за създаване в момента на един цялостен механизъм, от който се нуждаем. Така че това е проблемът всеобхватност. Става дума за много пари, които инвестираме в развитието и в сътрудничеството, но не бива да прекаляваме, когато с едната ръка даваме, а с другата си взимаме парите обратно, така че да обслужваме нашите интереси. Това е тема, която поставям на обсъждане. Благодаря. Thank you very much indeed, Honourable Member, for Uh, uh, да, благодаря на уважаемия член на Европейския парламент за тези наблюдения, за този коментар, за предложенията, които се отнасят до цялата работа и начина по който можем да направим развитието и сътрудничеството по-ефективно. Да, действително, Нашият ангажимент в развитието и сътрудничеството трябва да бъде подобрен във връзка с миграцията и установяването на по-стабилни и по-добри условия за живот в Африка. Каквото и да правим до този момент в рамките на нашите проекти за развитие, то не е достатъчно, за да даде възможност политиката за развитие да, достиг... да допринесе за постигане на целите за устойчиво развитие в африканските страни или за постигане на нашите цели във връзка с причините за миграцията. Огромни средства се предоставят от бюджета на Европейския съюз и от Европейския фонд за развитие именно за тази цел ежегодно, но ние се нуждаем от много по-бързо действащи, ефективни инструменти, за да Отговарям на предизвикателствата в Африка по много по-ефективен път. Естествено, има един такъв фонд за Африка, доверителния фонд 3-4 милиарда, за да бъда по-точен, са отделени за създаване на заетост, за образование, за създаване на умения обучение е, ние е, се опитваме да обхванем и управлението на границите и на миграцията. Някои от неправителствените организации и, или институциите на място смятат, че доверителният фонд средствата за, по линия на Фонда за развитие могат да се използват и за цели, които не са пряко свир, свързани с развитието. 50 до 60% от фонда всъщност не се използват за чисти инструменти за развитие. Понякога е, това се констатира, е, така да се каже, критично, понякога е, одобрително, но нека да погледнем как стоят нещата. Официалната помощ за развитие поне според мен, трябва да бъде точно оценена. Понякога въздействието на нашите програми за управление на миграцията е, като че ли не се оценяват е, много точно. Някои от неправителствените организации ги критикуват, казват това не са е, проекти и действия за развитие в истинския смисъл на думата защото средствата се използват за изграждане на съоръжения за настаняване на мигранти в Руанда или в Нигер и други. Е, да, винаги ни опрекват в такива случаи, че не сме отделили средствата точно за развитие. Но е, погледнете и е, правилата на ОИСР. Е, в е, повечето случаи ще установите, че това се смята за помощ за развитие. Е, комитета за помощ за развитие на ОИСР констатира, че 96% от помощите за развитие действително са чиста помощ за развитие по линия на безвъзмезните средства или на средствата отпуснати от доверителния фонд за Африка. Единствената разлика е, че създавайки доверителния фонд, ние искахме да ускорим изпълнението и е, да увеличим въздействието на е, нашата помощ за развитие. Естествено, е, и е, отделяйки немалко ресурси за е, управление на миграцията. Ние сме готови. И то не само от днес. Е, да размислим и обсъдим предложение за нова структура по отношение на международното сътрудничество и помощта за развитие. Ако погледнете е, действията е, и резултатите, ще разберете, че нашият бюджетен инструмент е ефективен, той е резултатен. И за следващия период на МФР ще трябва заедно с Европейския парламент да оценим по-точно действителната потребност от действия, надхвърлящи така, чистата рамка на бюджетния инструмент за развитие. Бих казал, че ние сме ангажирани е, в сътрудничество с е, неправителствени организации, когато става дума за средствата по линия на доверителния фонд. Действията, които финансираме, е, на практика се инвестират съвместно с неправителствените организации в Африка. Те са нашите партньори. И аз е, не мога да кажа, че неправителствените организации е, остават на страна и не са ангажирани и в всички от тези действия, които е, не са свързани непременно с чиста помощ за развитие, а са, се отделят за управление на миграцията или на границите. Така че стараем се да предотвратяваме всички системни или несистемни опити да се отклонява финансиране е, от е, е, чистата цел развитие. Да, когато говорим за всеобхватност на политиката за развитие, би казал, че този проблем съществува в, цялостната, в цялата ни политика много често ще установите, не само в нашата сфера, че става дума за е, именно това, което вие описвате. На страната партньор, с едната ръка даваме, с другата взимаме. Нещата обаче опират до това, как точно е, се отделят е, средствата за сътрудничество и развитие. Става дума за е, едно европейско съгласие по този въпрос, но мога да заявя, че сме съгласни да обсъдим възможностите за подобряване на тази дейност. Във всеки случай, кохерентността, за която вие говорите, естествено е свързана не само с този сектор, а и с много други сфери опитваме се по линия на оценката ексанте да установим какво е направено за всяка политическо действие във всяка политическа сфера, за да анализираме нещата и да можем да представим нова, ново политическо виждане или нова концепция за това как би трябвало да се организират нещата, било то в селското стопанство или в е, друга сфера. Естествено, е, целите за развитие е, са свързани с нашите външни действия. Генерална дирекция ДЕВКО изготвя доклад за последователността, за всеобхватността на нашата политика и ние а, сме си набелязали определени мерки за постигане на по-голяма кохерентност. В вътрешната система на от методологическа гледна точка е, в комисията редовно се координират е, нещата. Има заседания за координиране, които се е, председателстват от заместник-председател на комисията. И се опитваме да предотвратим околни към това, което сме наблюдавали в предишни мандати на комисията. Мислене така, на парче, на принципа на силузите. Именно този подход се стараем да избегнем всячески, за да запазим това, което вие наричате кохерентност. Действително, комисарите, които действат в областта на външните действия, се ръководят от госпож... госпожа Могерини и нейния екип. Това е важна част от нашата дейност и в този контекст се опитваме също да постигнем е, съгласуваност на е, нашата дейност с всички останали политически действия. Не мога да възразя. Съгласен съм с вашите констатации или критични бележки и в вашия доклад тук в Европейския парламент и в доклада на Сметната палата и в изказванията на уважаемите членове на тази комисия. Как можем да засилим нашия корективен капацитет да подобрим работата. Ето това е основният въпрос. И това бе и а, моят мотив, когато го, взимах думата, за да отговаря на вашите въпроси. Благодаря ви. А сега ще вляза в малко по-различна роля госпожа Гресле никога нямаше да допусне толкова дълго да продължи обсъждането на тази точка от дневния ред. За щастие, последваща точка от дневния ред са същите участници в дебата, т.е. отчасти дебатът беше засегнат, но не знам, госпожо Аял да искате ли да направите заключителни бележки? Благодаря ви. Бих искал още веднъж представителят на Европейската сметна палата и на комисарият е, Мимици, както и на представителите на генерална дирекция Девко. Благодаря ви за всички сведения, които ни предоставихте и които ни обещахте да ни предоставите. Надявам се, че ще можем да продължим да работим по също толкова ефикасен начин. Ще изготвим измененията и разбира се бъдещите многодишна финансова рамка въз основа на засегнатите въпроси. Благодаря ви. Така продължаваме с точка 5 от дневния ред. Комисията по бюджетен контрол отбеляза, че равнището на грешки е по-високо, отколкото очакваме за подобен вид дейности. И сега бих искал да дам думата на господин Йохан Парц, член на Европейската палата, за да ни обясни как, за какво става дума. Благодаря ви, господин председател. Най-напред отново бих искал да благодаря на комисаря Мимица и на целият му екип и на всички останали служби, които работиха в отлично сътрудничество с нас. Благодаря още веднъж и на членовете на Европейския парламент, които ни изпратиха писмени въпроси, изпратихме им и писмени отговори. Преди да навляза в подробности с, с отговорност на Европейския фонд за развитие, държа само да отбележа от присъствието, да се възползвам от присъствието на господин комисаря и на отговорът му на въпрос, въпрос 32, който му изпратихме. Европейската комисия заявява, че всички е, стълбове на програмата вече са оперативно действащи, но аз бях е, докладващият е, член на Европейската сметна палата. Много време изкарах в Африка в проверка на това какво се случва и трябва да ви кажа, че това е твърдение много силно преувеличено и се надявам, че господин комисарят ще се поразгледа по-отблизо за това какво е, функционира и какво не функционира. Тук говорим е, за програма, чиято цел е да се гарантира сигурност на африканският континент, а не да се отбележат нужните квадратчета в някакъв формуляр. Разликата тук е огромна. А сега основните ни заключения ще бъда съвсем лаконичен. Европейския фонд за развитие е извън бюджета на Европейският съюз и се подлежи на специфични правила и Европейската Светна палата трябва да излиза с годишен специален доклад. И сега бих искал да ви представя резултатите от този наш специален доклад. На първо място, по отношение на надежността на финансовите отчети за периода 2017 година Отчетите представят надежно финансовото положение. На второ място, по отношение на приходите, те се смятат за легални в всяко едно отношение. На трето място има материални грешки при е, разходването и за това Сметната палата дава отрицателно становище. Очакваме равнището на грешка при разходването да е близо 4,5% и предполагам, че колегите от Европейски парламент ще се съгласят, че през 2016 година равнището на грешка беше доста по-низко, т.е. 3,3%. Или казвам с друго думи, равнището на грешки значително се е увеличило. Основните причини за тези грешки продължават да са същите, а именно транзакциите за проекциите са непоследователни и не се предоставят нужните оправдателни документи, особено при обществените поръчки и при допустимостта на разходите. В 11 случая Европейската комисия ни е разплакала с научната информация за предотвратяване, е, установяване или коригиране на е, грешката преди извършване на плащането. Ако Европейската комисия се беше възползвала от е, тази научна информация на нейно разположение, равнището на грешка ще ще да спадне до 1,8%. По въпроса за адекватните е, разходи и въздействието на Брексит за процеса. Смятаме, че Европейската комисия напълно е, коректно е направила оценка на допустимите разходи, които са установени, но все още не са докладвани от бенефициентите, са в размер на 4635 милиона евро, което е сериозна сума, но вярваме на Европейската комисия по отношение на бъдещето на евентуалното въздействие на отеглянето на Обединеното кралство от процесите на Европейския фонд за развитие. Смятаме, че то е правилно отчетено в отчетите за 2017 година. Бих искал също така да не повтарям казаното за бюджетната подкрепа, поради това вече оказахме, но предвид остатъчното равнище на грешки. Смятаме, че тук има какво да се постигне все още. Целта на това проучване е да предоставим на Генерална дирекция ДЕВКО информация за равнището на грешки, което остава след прилагане на всички нужни контроли, но, но това проучване не представлява одит, а проучване съгласно международните счетоводни и одитни стандарти. Беше използвана голяма база данни от налични, налични данни. Направихме оценка на тези данни. На практика е, частният подизпълнител, който е нето от Генерална дирекция ДЕВКО, изпълнява поручването съгласно мандата, предоставен на ДЕВКО. От наша гледна точка, при изготвяне на поручването, подходът е по-малко предпазлив, защото по-изпълнителят е определил надежността на 67% от транзакциите миналия път, миналата година, ще е било от 16%. В това отношение следвахме с редица препоръки. Европейската комисия прие всички тези препоръки. Очакваме с нетърпение идната година да можем да отчетем по-добри резултати и в това отношение. И накрая още един коментар. В момента Европейския парламент не разполага в правомощия за предоставяне на служебната отговорност. Тоест има непоследователност между процеса за взимане на решение за бюджета от една страна, която на участва Европейския парламент и освобождената отговорност, където Европейския парламент е правомощието. Защо идеята за включване на Европейския фонд за развитие в бюджета ще доведе до преодоляване на тези слабости и ще може да гарантира адекватното участие на Европейския парламент в процеса на контрол. Благодаря ви. Благодаря ви. Това беше много добро уточнение. Сега дувам, дам на комисаря Миница, който, разбира се, е наясно с ограниченията ни в времето. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика от името на Европейският парламент господин Вали и на компетентния член на Сметната палата господин Парца за това, че ни предоставиха годишният отчет и ни представиха годишният отчет на Сметната палата за Европейският фонд за развитие. Отново много благодарим на, на Сметната палата за свършената от нея работа. Вашите доклади непрестанно са пътеводна светлина на Европейската комисия по подобряването на системата на контрол. Европейската Сметна палата не публикува очаквания за равнището на, на грешка за бюджета, очаква изчисленията за е, Европейския фонд за развитие по-високо от нашите. В голяма степен това се дължи на методологични въпроси, като например разликата в методите за определене на представителната извадка. Тук трябва да се вземат предвид два аспекта. На първо място, анализът на сметната плата се основава на текущите транзакции по текущите договори, докато нашето получване относно процента на остатъчни грешки се основава на приключените договори, по които са предприяти всички корективни мерки. Това ясно показва, че Европейската комисия има капацитет за коригиране. Очакванат е, остатъчни процентни грешки от 1,18% е, за 2017 година е много под прага за материална грешка. Освен това, това равнище е, непрестанно спада през последните 5 години, което не бива да се подценява и показва, че корективните мерки предприяти преди приключването на договорите се са успешни. На второ място, всяка оценка за резултатите на операциите по ФРВ трябва да взема предвид рисковите, сложни и бързо променящи се обстоятелства, при които действаме. Но, както вече казах по-рано, винаги можем да се справим по-добре. Така че ще предприемем решителни мерки, за да приложим на практика препоръките на Европейска сметна плата, чиято цел е още повече да намалим процента на остатъчни грешки. Безспорно, усилията, които полагаме в рамките на Европейския фонд за развитие, са свързани с по-общият политически контекст и взаимоотношенията ни с страните от АКТБ с което бих искал да завърша своето изказване. Трябва да изготвим добра рамка за сътрудничество с ползването от Котоно, за да може днешните ни партньорства да се превърнат в модерна политическа рамка, чиято цел е да постигнем целите за устойчиво развитие на ООН. Започнаха вече преговорите и сега всичко зависи от крайните резултати, които да са на висотата на взаимните ни амбиции. От тази гледна точка, в рамките на стълба за Африка, съм убеден, че Европейско-Африканският съюз за устойчиви инвестиции и работни места, който беше предложен и представен от председателят Юнкер пред Европейският парламент в неговата реч състоянието на съюза, ще изиграе ключова стъпка в взаимоотношенията ни. По този начин ще се насърчат инвестициите в Африка, ще се засилят е, търговският обмен и ще създадат нови работни места. Ще се инвестира също така в образованието и в придобиването на умения. След като разгледах, изгледахме с предложение за политическата ни визия за сътрудничеството с след като но и след като изслушахме позицията на Европейския парламент, излязохме с предположение, което предвижда включването на Европейския фонд за развитие в бюджета на Европейския съюз. По този начин парламентът ще може да упражнява своята правомощия, както при определенето на средствата, така и за начина по който се разходват средствата с партньорите ни от АКТБ. Това за мен ще доведе до по-голяма последователност и в крайна сметка ще подчерта ще гарантира и по-добри резултати. Уважаеми член, на Европейския парламент, от сега нататък трябва да се съсредоточим върху сътрудничеството в рамките на Европейския фонд за развитие да го направим възможно най-ефикасно. Благодаря ви за постоянната подкрепа и конструктивният принос. Благодаря ви, докладчикът господин Вали не присъства, така че мога да ви уверя, колко е важна концентрацията на властта в някои случаи и ще дам думата сам на себе си за заключителни бележки. Европейския фонд за развитие е всеобхватен и сложен инструмент, който има специфична цел, а именно да насърчава развитието в трети страни. Платите под ФРЕ често се осъществяват в страни с много тежки обстоятелства. Давам си сметка, че не е лесно да се гарантира безпроблемното потичане на дейностите и си давам сметка за трудностите които се сблъсквате при изпълняването на целите след това получването на изпълнението на ФРЕ е много важна задача, защото се отделят значителни средства на този фонд и целите му също са важни. Затова така да съблюдаваме, че в програмите по фонда спазват всички изисквания за прозрачност и устойчивост не само от економическа, но и от социална и екологична гледна точка. Благодаря на всички за това, че взехте участие в днешната дискусия и продължаваме с точка 6 от дневния ред, а именно Продължаваме с ам, освобождената отговорност за връзка с изпълнението на бюджета Общ бюджет на Европейския съюз 8, 9, 10, 11 Европейски фонд за развитие. Продължаваме с инструмента за улесняване и за взаимопомощ в Африка и АКТБ. С радост приветствам с добре дошъл господин Лука Лацароли, който ще направи обобщение на темата за нас. Имате думата. Много ви благодаря и добро утро на всички. Позволете ми най-напред да благодаря на Европейския парламент и на вашата комисия за това, че давате думата на Европейската инвестиционна банка и за многото въпроси, които ни зададохте, на които отговорихме под различна форма. Моята идея беше да ви предоставя презентацията на хартия и е, възможно най-бързо да ви я представя и да се спра на най-важните концепции, вместо да разглеждаме презентацията страница по страница. Позволете ми най-напред да се спра на някои от най-важните теми, които бяха споменати и преди, които се задържат и в презентацията. Ще ви дам и някои данни за дейността на ЕИБ за миналата година. Както знаете, основните ни приоритети в голяма степен спазват с целите за ползването, като но, а именно развитие на частния сектор и изграждане на надежна инфраструктура за целият район на АКТБ. Паралелно с това банка Европейската инвестиционна банка има и някои по-хоризонтални цели, като например действие в областта на климата и регионалната интеграция. Но крайната ни цел, разбира се, е намаляване на бедността в региона говорим за процедурата за освобождаването отговорност, така че бих искал да ви дам някои конкретни цифрови данни, които ще ви дадат възможност да си седете представя какво е направил AIB в рамките на програмата миналата година. Операциите по, по които бяха подписани споразумения с банките, бяха в размер на близо 1,4 милиарда евро, което беше под първоначалната ни цел и те са посветени на 34 проекта. И ако добавим и е, Република Централна, Централна, е, Централна Африка, общите разходи се увеличават до 1,5 милиарда. Разбира се, възползвахме се и от високото равнище на одобрение през 2016 година, което доведе до подписване на голям брой споразумение през 2017 година. Тоест това е един цялостен процес. Първо одобряваме, след което подписваме което обяснява високото равнище на подписи през 2017 година. То се дължи на големия брой положителни отговори на кандидатури за 2016 година. 746 милиона евро бяха обхванати от е, договори в рамките на инструмента за инвестиции. 634 милиона евро бяха покрити с собствените ни ресурси и които бяха насочени конкретно към 4 проекта. Извинете, 11 проекта. Както виждате, набрана е скорост. За нас сега вече е важно да запазим същото ниво и да се приспособяваме непрестанно към новите изисквания. Тоест да продължаваме да, продължаваме да увеличаваме броят на инструментите и да се съсредоточим върху последиците от нашите дейности на място. В тази конкретна точка бих искал да ви дам някои ключови цифрови данни – Нека да погледнем какво е финансирала ЕИБ миналата година в инструмента за улесняване на инвестициите. Кредитни линии и инструменти за улесняване на кредитирането в размер на 428 милиона евро. Също така инвестирахме 183 милиона евро в частно капитализиране на 12 капиталови фонда като смятаме, че те ще доведат е, до близо 700 000 постоянни работни места в над 150 е, дружества. Разбира се, подкрепяме и корпоративни и по-масштабни проекти. Работим е, чрез стабилни валути като евро и долар, но също така работим и с местни валути, тъй като най-голямо е търсенето към тези валути, особено при отпускането на средства в помощ на МСП. Миналата година банката продължи да засилва дейността си за микрокредитиране. Постигнахме го чрез редица операции с различни институции, които предоставят микрокредитиране и които общо са в размер на 60 милиона евро въпроса за е, критичната инфраструктура ЕИБ е, подписа споразумение за, в размер на 50 милиона евро в подкрепа на водоснабдяващи инсталации в Мали, като, цел, като се очаква този проект да осигури достъп на 500 хиляди души до чиста питейна вода и на 2, над 2 милиона души до е, канализация. Също така финансирахме Понде Росо мост между Сенегал и Мавритания. Изграждането за този мост е ключов елемент в транспортната мрежа на страната, т.е. свързва се Северна Африка с Западна Африка. Всички тези проекти бяха подложени на оценка за спазване на екологичните и социални стандарти на банката и всичките бяха предложени за оценка на 28-те представители на държавите членки, които заседават в съвета на инвестиционна инструмента. Казвам го, защото ЕИБ е собственост на 28-те държави членки и от тази гледна точка, разбира се, се чувстваме отговорни да се отчитаме на държавите членки и се опитваме да адаптираме дейностите ни към основните приоритети и главни цели на външната политика на държавите членки на Европейския съюз. За да бъдете пластна представа за, за променилото се миналата година, както знаете, поставихме акцент на темите свързани с миграцията. В контекста на дейността на ЕИБ в региона на АКТБ създадохме Европейският пакет за миграцията в Африка с размер около 800 милиона евро. Също също така работим специфично за най-уязвимите страни, съгласно определението на ОИСР. През 2017 година сме подкрепили 12 операции в 9 страни в Девската ни от АКТП, е които са класифицирани като такива в размер на 700 милиона евро, от които над 500 милиона евро са били за подкрепа на критична инфраструктура в 8 уязвими страни. Как постигнахме тези, как осъществяваме тази подкрепа чрез инструмента за инвестиции и чрез пакета който е част от тази инвестиционен инструмент, който ни дава възможност да инвестираме в най-високо рисковите страни, в най-високо рисковите сектори. Обедени сме, че при подбора на проектите може да гарантираме одобрението на качествени проекти, проекти, които отговарят на изискванията на Европейския съюз. Инструментът за инвестиции е много важен инструмент и от създаването през 2003 година се стигна до съотношение от 1 към 9. Тоест за всяко едно инвестирано от ЕИБ евро има до 9 евро набран капитал. като голяма част от тези кредити изцяло се изплащат. Но разбира се, не е важен само обема, знаем, че имаме, че трябва да предоставим конкретни резултати под формата на промяна на място за хората и от тази гледна точка Е и Б от няколко дни сам се състочава върху за устойчиво развитие. През 2012 година започваме да действаме с рамката за оценка на резултатите, като по този начин правим оценка на проектите преди, по време и след осъществяване на проекта, за да може да направим оценка до каква степен проектите са създали, са довели до резултатите, които очаквахме. Освен това, миналата година банката продължи с усилията си за увеличаване на участието си в проекти в областта на климата Целта ни е 35% от всичките ни проекти да са посветени на климата. Всички ни проекти от извън Европейския съюз до 2020 година. Още не сме постигнали нали, тази си цел, но се доближаваме до това равнище и смятаме, че ще го достигнем до 2020 година, както се очакваше първоначално. Преди да приключа, дами и господа, позволете ми да споделя няколко думи за бъдещето и в частност предложението за бъдещата МФР. Както знаете, инструментът за инвестиции не е предвиден в новата МФР и ЕИБ няма вече да има специфичен мандат за външно кредитиране. Знаете, че за нас това е особено повод за особено голямо безпокойство защото ще се намали нашата надежност и авторитет при преговорите с потенциални инвеститори. За нас е важно този инструмент да бъде продължен и през следващата многодишна финансова рамка. Сега в е момента, в който се опитваме да работим съвместно с Африка. разработихме концепцията за економическа дипломация, която е насочена в голяма степен към Африка. Смятаме, че трябва да се възползваме от набраната скорост чрез инструмента за инвестиции. Това е един уникален инструмент в набора от инструменти, с които работи, разполага банката и с които разполага Европейския съюз като цяло, без да са нужни допълнителни средства от бюджета на Европейския съюз. Само чрез прехвърляне на средства смятаме, е, че може да се мобилизират сравнително значими средства, като едновременно с е, това се продължава възможностите на Европейската инвестиционна банка да подкрепя проектите същата степен, като го прави към момента. И от тази гледна точка, безспорно, призоваваме законодателните органи да настояват за запазването на този инструмент, а може би дори и за разширяването му от географска гледна точка. Обедени сме и с това приключвам. Обедени сме, че мандатът ни за външно кредитиране, както и инструмента за инвестиции, гарантира повече видимост, но също така осигурява и поли... инструмент за политическо влияние за Европейския съюз. И тази гледна точка Европейският, е, Европейската инвестиционна банка работи в сътрудничество с Световната банка и националните банки за развитие, но едновременно с това можем да инвестираме пряко в някои държави, които имат огромна нужда от инвестиции и които са част от консенсуса, договора на равнището на Европейския съюз миналата година. Благодаря ви. Не ви представих всеки диапозитив по-отделно, защото нямахме недостатъчно време, но се надявам, че се спрях на най-важните теми. Разбира се, сме на ваше разположение, за да отговорим на въпросите ви. Благодаря ви. Благодаря. Преди да преминем към въпросите, ще дам думата на кратко на господин Елефтериус Цяус, представител на комисията. Благодаря. Добре. Дошли, колеги. Благодаря за това, че ми давате думата. Наистина, комисията потвърждава, че това е полезен инструмент за подкрепата на инвестиционния сектор в различните страни. Комисията има консултативна роля в този инструмент. Ние искаме да има съгласуваност между операциите на инструмента с стратегиите за развитие и преследването на целите на развитието, а също така и допълняемостта с нашите действия е важна. Комисията продължава да окоръжава Европейската инвестиционна банка да преследва усилията си за допълняемост в своите опера... операции. Това е важно, особено за уязвимите страни и за по-слабо развитите страни. Много е важно употребата на стратегиите за рисков капитал и подкрепата на частните инвестиции. Ние смятаме, че Европейската инвестиционна банка трябва да приоритизира тези видове операции в своите кредитни линии. Плана за инвестиции започна наскоро, наскоро да се е, прилага. Ефекта на лоста се очаква да стане 44% в Африка. Преследваме целите за устойчиво развитие. В този контекст трябва да спомена борбата с първопричините за миграцията. Ние работим с приоритетите на нашите страни партньори и координираме действията си с Европейската инвестиционна банка. Ние знаем, че Европейската инвестиционна банка е член на изпълнителния борт, което улеснява преследването на целите на европейските политики. С това е, приключвам моите бележки. Благодаря от името на докладчика, който е господин Вале, от негово име аз ще задам два въпроса. Вие казахте, че за вас е проблем бъдещата МФР какво може да направим ние в нашата комисия, за да може да се продължи този инструмент от ваша страна. На следващо място 250 милиона евро предложени за енергетика. Аз бих се застъпил за финансиране само на възобновяеми, на чисти възобновяеми енергийни източници с тези пари, а не енергия, получавана от въглища. А, Яла Сендър има думата. Благодаря. Миналата година в доклада видяхме нещо свързано с микрофинансирането от страна на ЕИБ. Когато говорим за резултати, говорим и за 29 милиона евро, които се дават за микрофинансиране. Но има ли договори подписани или пък това са кредити и грантове. Един от проблемите са, че има проекти и договори за микрофинансиране, но те не са проведени, приложени, изпълнени. А за други проекти има грантове, но за тях няма договори. Тук се казва, че вие давате кредити и до голяма част от финансирането е под формата на кредити. Искам да зная повече за формата на кредитиране, формата на вашите продукти. Освен това, е, в контекста на инфраструктурните проекти, до каква степен се създава заетост? И Имате ли цифри за това колко работни места са създадени вследствие на вашите инвестиции? Отговор от господин Лацароли. Благодаря, ще отговоря по реда на тяхното задаване. Въздействието. Що се отнася до въздействието? Ние естествено съзнаваме важността на въздействието. Има две измерения. Най-напред да има резултати и на второ място трябва те да се отчитат. Тук е най-важен изборът на проекти и инструменти. В този смисъл – бюджетът за проекти е разположен във времеви хоризонт от 5 години. Това ни помага и позволява да работим с партньори и проекти, които, с които не би могло да се борави, ако нямахме този бюджет. Бюджетът е 800, 800 милиона. Ние предоставяме техническа помощ. Освен това, работим с рисков капитал. Опитваме се да подкрепяме малки и средни предприятия, не само чрез даване на кредити, но и чрез допълнителни инструменти. Това не е типична дейност за инвестиционна банка. Сега за целите за устойчиво развитие. Е, интегрирали сме ги в нашия подход, оценяваме ги <clears throat> при оценяването на резултатите. Какво правим по принцип? Е, съсредоточаваме се върху някои индикатори преди да започнем проекта и преценяваме какво ще е въздействието, например, върху заетостта на дадена компания. Е, равнопоставеността на половете е важен критерий. Когато имаме инфраструктурен проект, оценяваме колко хора ще имат достъп до питейна вода, например, или пък до транспорт. Така че опитваме се да измерваме тези индикатори и ги измерваме, т.е. предварително и следварително след приключването на проекта. Затова имаме тези оценки, ние се получаваме от нашите собствени действия. В такъв смисъл преследваме целите на устойчиво развитие. Ние следваме не само нашите собствени индикатори, но се опитваме и когато имаме един проект да подкрепим, да финансираме, да го видим в контекста на целите за устойчиво развитие. Аз казах, че всяко евро, всяко инвестирано евро мобилизира 9 допълнителни евро като инвестиция. Това е непрекъснат процес и той се изплаща. Тоест, ефектът на лоста е 1 към 9. Той може да се увеличи, като непрекъснато използваме и въртим тези пари. Очакваме до 25-та година ефектът на лоста да достигне съотношение 1 към 14. Възвръщаемостта ни дава възможност за нови кредити и ние може да инвестираме след 2025 година, използвайки потоците от възвръщаеми средства. Това е много важно. И това може да се направи при нулеви разходи от, от перспективата на европейския бюджет. Сега за 250 милиона евро за енергетика. Нашата политика е, задава определени изисквания и както може да си представите, ние сме насочени главно към възобновяемата енергия. Подкрепяме такива проекти. Миналата година нямаме проекти в областта на гъста и на въглищата, които да сме финансирали. Това само по себе си показва колко е важен дефицита при инфраструктурата и тръбопроводите, трансмисионните тръбопроводи и взаимните връзки между различните държави членки, когато става дума за възобновяема енергия. Това е огромен проблем за Африка – е, около половината от населението няма достъп до енергия. Микрофинансирането. Ние първо подписваме договори. Понякога нещата траят по-дълго време. Същото се отнася и за банките в нашите страни. Е, трябва време е, банката да разбере какви са изискванията, какви са нуждите. Понякога трябва да се променят процедурите, трябва да сме сигурни, че има управленческа структура, на която да се облегнем, трябва да се изберат проектите. Някои от е, нашите партньори, с които работим, а, правят, провеждат проекти за първи път, те нямат достатъчната бързина на действие, така че тук понякога, тук, тук понякога нашите очаквания не се изпълняват. Но трябва да сме гъвкави, ние изчакваме нашите партньори. Това е обаче едно от предизвикателствата, с, коя, с които сме свикнали да, сме, да се справяме. Понякога в един проект участват две или три малки банки. Ние се опитваме да стигнем до възможно най-малките бенефициенти, защото това е важно и за екосистемата в тези страни. Ние оценяваме фактора за етост и докладваме по него. Това е, например, фактор, който се отчита при микрофинансирането. We do. We do as much as we can. Yeah, we do. We try and measure the... Правим каквото можем при измерването на заетостта. We will. We will some... Ще ви изпратим допълнителни данни за въздействието върху заедостта. Естествено, това е много важна, голяма област, върху която се съсредоточаваме. Благодаря. Както виждате, винаги нещата стават по-точни, когато има швейцарско или немско влияние. Сега благодаря на всички, на секретарията, на депутатите. Благодаря се любезно на преводачите. Вие се оказвате един от много важните слонове, на които се опира земята. Аяла Сендър. Благодаря ви за любезните слова към е, всички сътрудници и секретарията. Аз също искам да се присъединя към благодарността. Днес искам да кажа нещо хубаво, а именно, че имаме нова колежка, Нойгова, нова сътрудническа при социалистите и демократите. Извинявайте, че отнех за това съобщение малко време. Председателят, да, благодаря за информацията. Закривам заседанието.